Uh, uh, Скъпи приятели, госпожи и господа, нека да започнем с втората част от нашия доклад на колегата Ферейра във връзка с е, Европейския е, фонд за регионално развитие и е, Кохезионния фонд. И така след обедната почивка започваме с изменение 235 и 236. Кой е за? Кой е против? Нека да направим проверка. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Коя страница беше това? 12. А, добре. Аз го видя. Yeah, let's, let's do it again. Dear friends, what is going on? Какво се случва, скъпи приятели? Какво става? Какво означава несправедливо или нечестно? Просто бе отхвърлено. И така гласуваме по 2, 3, 5 и 2, 3, 6. Моля, гласувайте. край на режима на гласуване. Приема се. съвсем различен резултат. Какво правите? Скъпи приятели, какво става? Боже Господи! Изменение 284, втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да направим проверка. А, не можем да се съгласим или да не се съгласим с Клаус. Край на гласуването. Отхвърля се. Прав сте. Отхвърля се. Поздравление. Познахте. 284. Трета част. Кой е за? Против. Въздържали се. Същото мнозинство. Отхвърля се. 239. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 242. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се също. 246. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 249. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 287. Трета част. За. Против въздържали се. Предпочитам да направим проверка. 287, трета част. Изменение 287, част трета. Гласуваме сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 287, четвърта част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 252. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля. А, проверка. Проверка, моля. Изменение 252. Край на гласуването. Отхвърля се. 253. 287, седма час. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 254. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. 257 за, против. Нека да направим проверка а, като че ли променяте мнението си е, непрекъснато. Отхвърля се 257 този път. 260. Е, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 263 за? Против? Въздържали се? Приема се също. 250 за, против, въздържали се. Приема се 251 за, против, въздържали се. Проверка по 251 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 287. Пета част. За. Против. Да направим проверка. Край на режима на гласуване. Отхвърля се. 2876 част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 288, втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 266. За. Против. А, нека да направим проверка. По 266. Край на гласуването. Приема се този път 288, трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. 289, първа част за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 289, е, втора част, за, против, въздържали се, приема се. 290, за, против, въздържали се, отхвърля се. 269, за, против, въздържали се, предпочитам да направим проверка по 269. Край на гласуването. Отхвърля се. 272 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим и тук Край на гласуването. Отхвърля се. 275. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 278. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 291. Втора част. За. Против въздържали се, също се отхвърля. 279 за, против, въздържали се, отхвърля се. 291, трета част, за, против, Компромис 3 е, по измен извинявайте, трета част на е, изменение 291 е, правим електронна проверка, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, да, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, 71 проверка. Край на електронното гласуване. Приема се. 73 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 74 първа част за, против, въздържали се. Приема се. 74 втора част за, против, въздържали се. Приема се. А, втора част за, или второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се. Да направим проверка. 75-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Нека и тук да проверим електронно. 76. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 77 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пет Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против,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 да направим проверка по изменение 89. Край на гласуването. Отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 91 Д за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93 за против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка с електронно гласуване на изменение 94. Край на гласуването. Отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се.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 да направим електронна проверка. По 102. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за. Желаете проверка? Добре, още веднъж. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Би било много добре за всички нас. 104 за, против, въздържали се, приема се. Проверка, добре, чудесно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 против, въздържали се, отхвърля се. 58 изменение. Кой е за? Против? Нека да направим проверка по това специално изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега окончателният вод по изменения текст. По именно гласуване, моля, гласувайте. Един а, глас в повече от НП. Сега нещата са вред и така, отхвърля се. Добре. Получихме резултата. А сега преминаваме към следващата тема за гласуване. Докладчик е Фредрик Федерлей. Домейн от първо ниво EU. Започваме.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 Шести компромиса против, въздържали се, приема се. Седми компромиса против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. Никой не предлага гласуване на блок, защото Пол Рюбих не е тук. И така сега 11 компромис се прие, 12 компромис за против въздържали се приема се, компромис 13 за против въздържали се приема се, 14 за против въздържали се приема се, 29 за против въздържали се, отхвърля се 33 за против въздържали се, отхвърля се. Крайното гласуване по проекто доклада с измененията. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Okay, I close the vote. Край на гласуването. Благодаря. Чудесно. Поздравление за докладчика. Огромна подкрепа. И така. Още един втори вод, второ гласуване. Отново поименно. Дори това второ гласуване е по-важно, защото става дума за междуинституционалните преговори. Моля, гласувайте, скъпи приятели. Междуинституционални преговори. И сега за... Приключваме с гласуването. Поздравления, господин Федерлей. Действително, можем да бъдем доволни. Преминаваме към насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Да,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 Нека да направим проверка. 3-4-7. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 3-4-8. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка и тук. Нека да си позволим удоволствието да погласуваме още малко поименно. И така, край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 353 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се. Въздържали се. Приема се. Да. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за. Против. Въз... Нека да направим проверка по изменение 50.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 мнозинство отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно. 55 и 56 гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приемат се 62 за, против. Нека да направим проверка по 62. Добре, все още имате възможност да гласувате. Режим на гласуване. 54 гласуваха, а не 67. 54 от нас са гласували. Отхвърля се. 65 са против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега следва крайното гласуване, което е поименно и последно за днес. Режим на гласуване, гласуване и край на гласуването. Поздравления за докладчика. И така, колеги, сега продължаваме с заседанието и дискусиите на комисията ИТРЕ. Много ви моля, останете всички вие с нас тук. Prego. Madame Nibler è là, oui. Cari colleghi, prego, possiamo continuare. Скъпи колеги, моля, ако можем да продължим с работата си. Да започнем сега с с е, преговорите за е, Агенцията по сигурност. Скъпи колеги, бих искала да ви информирам за състоянието на нещата. Междувременно по акта за киберсигурността проведохме три тристранни срещи. Доста напреднахме. Следващата седмица ще бъде четвъртия трилог. Е, ще продължи само половин час. Не зная дали ще успеем да приключим но профилактично сме предвидели е възможност и през декември да се видим, за да завършим работата по досието. Досието се състои от две големи части. Веднъж е, задачите, е, свързани с укрепването на ЕНИСА е, и в областта на киберсигурността. Разгледахме много подробно правомощията, взаимоотношенията с националните регулатори и във втората част става дума за сертифицирането. Все още се опитваме да изчистим различията в позициите на парламента и на държавите членки. Става дума най-вече за взаимодействието, за това как ще се разпределят правомощията, така че следващата седмица ще се опитаме да осъществим пробив. Но нещата все още са на масата и се договарят. Държавите членки проявяват все пак е, известна склонност да се доближат до нашата позиция. Струва ми се, че сме на добър път е, и се надявам още тази година по време на австрийското председателство да приключим с работата по досието. Става дума за е, една добра позиция, която добре се защитава от е, екипа на НП в рамките на е, общия екип на Европейския парламент, но естествено и държавите членки имат свои позиции. Надявам се, че е, ще намерим едно добро, балансирано решение. Благодаря на докладчиците в Сянка. Господин Теличка е тук, другите колеги не виждам. Много сме сплутени като делегация при преговорите, е, разпределяме си ролите, както трябва, предварително координираме действията и изказванията си. И така, ако имате въпроси, на ваше разположение съм. Благодаря. Grazie alla collega. Chiedo agli... Благодаря. Сега мога да се обърна към докладчиците в сянка. Господин Теличка, имате ли нещо да кажете? Нямам какво добя. добавя към момента. Сега прехвърлихме топката в полето на отсрещния отбор, така да кажа. Мисля, че всичко последно вървеше както трябва. Сега да видим дали е, в съвета има марш за маневри. Нямам какво да добавя. Напълно заставам зад докладчикът. Ако няма други заявки за изказвания. Можем да приключим с тази точка. И да се надяваме, че ще приключим успешно. Сега на европейска промишлена политика, областта на изкуствения интелект и роботика. Давам думата на докладчика, господин Фокс. Благодаря. Изкуственият интелект и роботиката а, са от критично значение като теми за нашите страни, особено що се отнася за бъдещето. И Европейският парламент трябва да може да вземе позиция по тази тема, една смислена и добре обмислена позиция и то на време. И в такъв смисъл е доста разочароващо, че докладът бе предложен от секретарята още през месец май, ако не се, март, ако не се лъжа. И 6 месеца прекарахме в спорове кой, е, коя парламентарна комисия какво да направи по доклада. Така че той бе разпределен чак през октомври което ни остава съвсем малко време за седемте парламентарни комисии, които трябва да работят по доклада и те едва ли ще направят нещо смислено. Доклада за изкуствения интелект, написан от парламента във Франция, Бундестага в Германия, и Камерата на лордовете в Обединеното кралство. Това са три доклада, които са много добре премислени, над 300 страници. Сега, аз, тъй като ние имаме ограничения, мога да напиша само 5,5 страници. Така че, не виждам как по вътрешните ни процедури ще излезем с един заслужаващ си и смислен доклад. Особено като има две комисии с изключителни правомощия и другите ще трябва да излизат с становища. Среща, ще се срещна с господин Бузък днес по-късно и се надявам да можем леко поне да отложим графика, защото крайния срок за изменение в момента е 6 декември и да гласуваме на 7 януари, което е първия ден, когато се връщаме след коледната вакансия. Това не е начина да работи парламента, който и да е парламент, който би искал да бъде приеман на сериозно. Как си позволяваме в края на краищата 6 от 9 налични месеца да спорим коя комисия какво да прави по доклада. Това е смешно. И а, парламент, който се държи по този начин, абсолютно не заслужава да, бъде, да му се обръща внимание. Та, независимо от това, тези, които работим по доклада, ще направим всичко възможно, за да излезем с достатъчно добър текст. Разполагате с доклада проект от текста. Той е много малък, не се и казва кой знае какво, точно защото няма време. Ще работим с докладчиците в сянка, за да постигнем компромиси е, е, с цел окончателния текст да си струва Европейския съюз трябва да има прагматичен подход към изкуствения интелект. Трябва да си дадем сметка, че огромна част от научните изследвания в момента се провеждат от частни а, компании, защото те виждат възвръщаемост. И така и трябва да бъде. Различните национални правителства – също ще искат да застанат зад тази технология в собствените си страни и това също е напълно нормално. Не бива да сме наивни в такъв смисъл. Няма да има специална европейска политика за изкуствен интелект, защото никоя страна няма да се откаже да разработва тая технология и да, да даде възможност тя да се действа на друго ниво. Изкуственият интелект няма граници. И а, ние трябва да имаме етични правила за това как ще работи новата технология. И ако е, се приеме, че това е така, тези правила трябва да се разпишат на международно ниво в рамките на ОИСР и то от страните, където ще има най-много постижения. А ако Европейския съюз излезе с цял наръч стандарти, които ще спират научните изследвания по изкуствения интелект, тези изследвания ще се изнесат другаде. Затова трябва да бъдем прагматични, да направим така, че изкуственият интелект да работи за човечеството. Това за мен е огромен положителен фактор – Надявах се и комисията по заетост да излезе с становище. Мисля, че можем да си представим какво ще кажат, че е ужасно и много хора ще си изгубят работното място. Само, че същото можеше да се каже през 200 години за парния локомотив. Така че всяка технология изважда някои работни места от пазара на труда и създава нови. За това е, трябва да направим така, че Европейския съюз да е привлекателен за бизнеса и за инвестициите. И ако подходим към е, доклада с е, такъв е, дух, е, ще имаме успех. Благодаря. Благодаря. Споделяме е, вашите притеснения по отношение на графикът. Ще видим какво ще направи председателят е, на, групата, на парламентарната ни комисия, господин Бузек. Сега давам думата на първия докладчик в сянка, господин Сандъргас. Благодаря. Аз подкрепям думите на докладчикът за графика и всичко друго. Като цяло, едно добро начало и можем да го подкрепим. Но като се има предвид колко къси са ни сроковете, смятам, че трябва да търсиме само няколко важни послания, които можем да е, сместим в доклада, дори без да много подробности. За да се обърнем не чак толкова към чисто техническите неща, а към общественото мнение. И ще спомена следното като теми, по които искам да работим. Първо, ще подадем изменения. Първо, Огромно е неразбирането в медиите и обществото за това какво се случва, какво означава изкуствен интелект. Докладите на националните парламенти, които е, спомена колегата, е, е изкуственият интелект не е научна фантастика. А, има си и термин тесен изкуствен интелект за конкретни е, задачи, които така той е много мощен инструмент. Преди е, години, е, примерно с разпознаване на образи и така нататък. Много от е, необходимите алгоритми вече съществуват затова подкрепям идеята, че Европа трябва да се ангажира с научни изследвания. Това е така. Но тези алгоритми се разпространяват вече в много приложения и трябва да сме наясно със следното. Когато се изказва мнение, че Европа вече е губеща, защото се правят огромни инвестиции в Штатите, знаете, в Китай също гигантски инвестиции. И се чува, че Европа никога не може да направи сходни инвестиции. Не е така. Ние трябва да формулираме ясни приоритети. Не е нужно да е, инвестираме в абсолютна стойност е, е, същите суми. Въпрос е качество. Настоящия инстру, инструмента, е така наречения тесен изкуствен интелект, зависи изключително много от данни. В Европа се правеха много напоследък по въпроса за данните. Никак не е лесно. Освен това, зависимостта е до голяма степен от е, данни на местно ниво, защото е, става все по-ясно е, че резултатите от използването на тези алгоритми зависят изцяло от това, което им се подава. Ако подадете един е, вид данни, ще получите един резултат. Ако подадете други данни, ще получите други. И данните трябва да са от местно естество – тук вече се намества и законодателния подход. Така че каквото се прави, трябва да се прави на базата на данни от е, местното ниво. После, е, етичните въпроси също понякога се трактуват много погрешно с така идеята, че става дума за научна фантастика. Трябва да се борим с тези митове. Нищо е, реално няма в тях, защото тук не става дума дори и за интелект. Е, много е, мощен инструмент, но, но това не е мозък. Това ще се използва навсякъде, на масите ни, на пода ни и в хладилника. И се, когато се постави въпроса за работните места, тук не става дума да се съсредоточаваме в хората. Въпросът е как, а, а, какво отношение имаме към решенията, взети от алгоритъм. Значи, машината никога не може да замести човека, не може да го да застане на негово място. Може да свърши повече. Т.е. вместо 10 души да свършат една работа, ще свърши машината. Но ние трябва да подчертаем именно тези моменти. Все още имаме е, време и можем да изпратим ясно послание за обществото, и много се радвам, че в края на кращата решихме да излезем с този доклад. Благодаря. Ева Благодаря на колегата е, Ашли Фокс за добрия старт. Имаме ограничения и във времето, и в думите, и това не прави работата ни лесна. Аз лично съм за Европейския съюз и то Европейския съюз с Обединеното кралство. Надявам се, ще можем да работим заедно. Страните членки, дори Обединеното кралство, не могат да се състезават с водещите страни. Нито с Китай, нито с други. Затова трябва да бъдем заедно и да се опитваме да работим, за да можем да поведем, както и в блокчейн технологиите, както и с регламента за личните данни. Така че е, в Европа можем да направим така, че финансирането да върви към компании, които уважават непрекосновеността на личния живот, е, които работят на базата на правила и принципи. Нека да водим, нека да бъдем амбициозни. И има е, предизвикателства, примерно в Китай масовото наблюдение и подслушване е норма. В Европа не е. Виждате какво правят и щатите. Така че трябва да направим така да няма дискриминация посредством изкуствения интелект, да е заложен в, на едни етични норми в него, не само да се търсят печалби и да има ясни обяснения за решенията, които се вземат от алгоритмите. Това е отговорност на хората. Действително, тук не става дума за интелигентност, а за автоматизиране. И човешкият интелект е този, който ще трябва да задава рамките и правилата. Едно от е, нещата, които искам да коментирам е, че да, ще бъдат изгубени работни места, но ще бъдат и създадени и такива дори повече. Децата ни вече е, мислят е, как да станат да излизат с материали на YouTube или други неща, които ние изобщо не сме чували. Така че трябва да се обърне внимание на образованието, на създаването на, нови работни места, на творческо мислене, на емоционално разбиране и трябва да отчертаем къде, кой ще носи отговорността не можем да оставим само застрахователните компании да го правят. Ние трябва да поемем политическите решения. И с, трябва да работим съвместно и с други досиета за малките компании, които да имат достъп до данни. Така че да не се ограничават а, да, достъпа до данните само до големите пет компании. Да се използват тези данни за предсказване и превенции на болести и други възможности. Така че каквото се нарушава в обществото, то да бъде от положително естество да мислим също и за темата за транспорта. Примерно, кой ще носи отговорност, ако има пътни инциденти, не могат да бъдат МПС-тата. Изкуственият интелект ще трансформира живота ни и това ще се случва непрекъснато. Трябва да има технологии, които да бъдат в Европейския съюз конкурентно способни, но и да осигуряват правата и защитата на личните данни на, граните, на гражданите. Ние като политици имаме тази отговорност. Надявам се, че не е далече и се надявам, че ще излезем с доклад, който ще е пример за останалия е, свят и който евентуално ще бъде следван. Благодаря. Госпожа Нахтега, благодаря за работата. Много е добър текста. Естествено, има какво да се добавя, но не бива и да пре... добавяме прекалено много, за да не окичваме като ЛХ доклада. Европейската комисия ще представи на 5 декември план за действие. Може би можем да чуем от тях малко повече подробности. Аз ще подам изменения за необходимостта от хардвер и за улесняване на влизането на изкуствения интелект – а също и да има достъп до изкуствения интелект, както се предлага в програмата Цифрова Европа. Ние сме комисия е, по индустриални въпроси, затова не бива да слагаме акцент само на конкретни политики, а да работим в по-широка област. Благодаря, ще работя с докладчикът. Колегата Силикиотис. Благодаря. Благодаря на Ашли Фокс за е, всичко, което свърши по доклада. Съгласна съм, съм с него. Действително има проблеми с графика. Прав е, не можем да вършим сериозна работа при толкова кратки срокове, особено за толкова важна и чувствителна тема. Роботика, изкуствен интелект, технология те е, предлагат така много предимства и в краткосрочен и средносрочен план. Но за нас, за да извлечем всичко положително, тази технология трябва да бъде използвана отговорно в е, отговор на нуждите на обществото. За това трябва да гарантираме и е, по-доброто качество на живот на хората. Как ще стане това? Именно като се използват новите възможности, за да се създават и е, заети, заето с отново качество. Друго важно е да гарантираме, че изкуственият интелект и роботиката ще работи в подкрепа на вече работещата трудови, трудова сила. Затова трябва да обучим човешкия потенциал, да го използваме максимално. Много са предизвикателствата пред европейската индустрия, затова трябва да се използва изкуствения интелект и роботиката, за да се покрият всички бели петна и трудностите на индустрията в Европа. Това е особено вярно за Южна Европа. Там започва етап на реиндустриализация и тя може да включва иновации – използване на роботи, за да можем да имаме отново индустрия. Друг момент е как ще подкрепяме малките и средни предприятия. Като се има предвид как се развиват в момента технологиите, важно е не колко е голяма компанията, а качеството на нейната работа и начина на използване на нови технологии енергетика, транспорт, здравеопазване, правилно отбелязва докладчика, че те могат да използват изкуствен интелект в услуга на хората. Но как да го постигнем? Като оставим контрола в ръцете на хората, като се спазват морални принципи и човешките права. И а, искам да спомена нещо, което липсва в проекто текста. Според мен, нашата комисия трябва да говори за използването на данните от научни изследвания за новата европейска стратегия, включително цифровата стратегия в Европа и ще дадем изменения в такъв смисъл. Не виждам други докладчици в сянка, които да присъстват на днешното заседание, така ще дам думата на госпожа Декастилио. Благодаря ви. Благодаря и на Ашли Фокс за изготвени от него доклад. Какво е най-тревожното тук по отношение на изкуствения интелект? Ами няма нищо общо с текста, който гласувахме днес. Днес гласувахме за създаването на програми в размер на милиарди евро. И ги гласувахме е, за рекордно бързо време. Струва ми се, че колегите свършиха отлична работа. Но видяхте колко е голям бюджетният пакет на европейско равнище. Говорим за действително огромни суми. Така, нека се върна отново на темата за изкуствения интелект. Няколко остава е впечатлението, че говорим за нещо ново, нещо появило се сякаш съвсем наскоро. Но не, става въпрос естествено развитие на цифровите технологии. Обработката на данни чрез процесори са познати методи вече от години насам. Но сега просто се постига напредък на тези технологии на институционално равнище. Разполагаме с все по- и по-големи процесори, които могат да обработват все по-големи масиви от данни. Не бива обаче да преувеличаваме, не бива да забравяме за какво точно говорим. Вярно е, че е, че напредъка на изкуственият интелект отваря нова страница в историята на технологиите и тези, тази промяна ще засегне както економиката, така и обществото ни. Така че нека да се съсредоточим върху аспектите, които все още са обозрими за нас. Тоест, нека да се занимаваме с проблемите в момента, в който те се появят. Тук говорим за процес на прогресивен напредък. Някои други аспекти на изкуствен интелект обаче все още са ни непознати. В този документ се говори и за някои вече познати измерения, за които вече имаме и готови решения. Въпросът за данните, например, е свързан с въпроса за свързаността. Приехме финансовата рамка за телекомуникациите с много голям капацитет нуждаем се от много големи и много мощни компютри в Европейския съюз. Затова и днес приехме програмата за цифрова Европа, в рамките на която има и специфични средства, отделени за купуването на мегакомпютри, които в Европейския съюз в момента няма и чието услуги използваме в Съединените щати или в Китай. Затова сме предвидили средства, специално сме заделили средства, т.е. 2,5 милиарда евро в програмата за цифрова Европа и те са свързани специфично с изкуствения интелект. Европейската комисия заяви, че през март 2019 година ще преразгледа директивата която засяга големите масиви от данни и изкуствения интелект. И с това приключвам. смятам, че трябва, пак казвам, да се спрем на аспектите, по които може да действа нашата институция, т.е. социалните аспекти, моралните аспекти, аспекти свързани с корпоративната отговорност на предприятията. calendario di лаворо e, лунго. Е, Тереза... Да, темата е много важна, но е, ни предстои много работа. Тереза Грифин има думата. Да, благодаря ви. Е, трябва да кажа, че съм съгласна с всяка дума, казана от колегите. Много съм е, приятно изненадана за това, че е, няма да има твърда граница между Северна Ирландия и Ирландия и а, услугите и доставките на продукти е, естествено са в интерес на семействата и на гражданите и от двете страни на границата. Много важно е да постигнем по-висока степен на глобализация, но глобализация, която да обслужва гражданите – и в е, преходния период е, също е, да използваме времето, за да образоваме нашите деца, така че те да бъдат подготвени за бъдещето. Анализите, изследванията, направени от профсъюзите, от синдикатите, са много интересни и аз ще ви запозная с тях. Има такава информация. Аз самата също съм отделила една минута за себе си. Volevo solo riprendere un aspetto. Qualcuno ha detto... Eh, Един аспект е, ще засегна. Европа, е, каза някой, е загубила играта. Не, е, нещата не са приключили. Ние трябва да продължим играта. Ние трябва да вложим много повече усилия в дигитализацията, в цифровизацията на фирмите, на транспорта, така че тя да обхване всички сектори. И естествено и с модерна техника и технологии, изкуствения интелект. Е, със сигурност е, е вярно това, че конкурентите ни са много силни. Става дума и за Китай, и за Америка, за САЩ, за Канада, които са много напред. Всичко това е важно, но много важно е, че все още не сме е, загубили възможността да се включим в съревнованието. Има естествено и международни е, институти, които се занимават с, с състоянието на нещата, включително и в Европа. И много често са ми казвали е, събеседници. Вие непрекъснато се занимавате с, само с разпоредби, с регламенти. В Сингапур нещата стават много по-бързо. Имате просто един часовник, с който е, високотехнологичен часовник на ръката, с който всъщност обхващате всички данни е, включително и предприемачи и философи в е, Оксфорд, да кажем, обаче са на друго мнение. Важно е да има правила. Отговорността включително и за защита на данните. Който обаче напише правилата за тази игра, той ще спечели играта. И така Европа ще има още един кос, ако бързо успее да се справи с написването на правилата. Така че става дума за избор, пред който непрекъснато сме изправени. Когато мислим за цифрова Европа, ние имаме определени насоки за европейския подход. Това е европейската добавена стойност – колегата Кумпола, госпожа Кумпола и след това комисията. Благодаря, госпожо председател. Много интересна е дискусията и е, е, също време е трудно да структурираме нещата, защото тук започваме да говорим за всичко, което е свързано с живота и не само е, с конкретния сектор. Е, аз съм от комисията по заедостта и знае, че да кажем в сектора на строителството в Финландия се говори за работни места, за хора, които обаче са добре образовани и съответно и работата им ще бъде много добре възнаградена. Тоест за възможно най-добрите работни места, които да бъдат заети от най-добрите хора да, наистина сме добри в много отношения, но можем да направим един списък за това в кои сфери сме добри и в кои не толкова или изобщо не сме добри. Въпросът е, че ние в Европа имаме едни принципи е, на обществения живот и те понякога ограничават иновациите в Европа а ние се нуждаем спешно от иновации и докладът и текста на комисията показва, че не можем да отлагаме нещата, защото конкурентите ни изпреварват. Благодаря. Представителката на комисията има думата сега. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Действително нямаме много време, но ние не започваме от нулата. В съобщението на Комисията за изкуствения интелект е посочено, че много неща вече са направени. И бих искала да подчертая за работата на групата на високо равнище, която бе много усърдна тя подготви е, етичните е, правила, кодекса за етично поведение. През декември ще бъде публикуван текста на платформата, така че всеки ще може да се запознае с е, правилата за етично поведение. Нека да се спра на някои основни моменти в текста, които бяха засегнати в дискусията. Точка С. Говорите за правила и за процеси за обработка, това са две различни неща, защото правилата са свързани с регламентирането. Правилата трябва да бъдат модифицирани. Естествено, трябва първо да направим една грижлива оценка на необходимостта от промяна. Аз мятам, че думичката модифициране е най-подходяща в този случай, за да можем да насърчим иновациите. И а, след това в а, буква D или D, а, тук а, може би трябва формулировката малко да се промени. Трябва да сме много внимателни, за да може да се прилага а, текста а, и да въжи не за всяка система. Трябва да напишем, че е, е, всяка система за изкуствен е, интелект би трябвало да гарантира и така нататък. Тоест, по този начин ние изчистваме, така да се каже, някои съмнения по отношение на изкуствения интелект. И може би една забележка още към текста което е, който представлява по-скоро допълнение към първоначалния текст. Там, където става дума за системата или робота, за изкуствения интелект, не бива да ги схващаме като опасност за качеството на труда, напротив, по-скоро като допълнение, като един вид начин да подобрим нещата. Е, ако желаем действително е, да заместим, така да се каже, е, водача на превозното средство чрез робот, можем да го направим, но при наличието на съответните параметри и гаранции за качество. И след това във вашия текст следвате ни разпоредби. Трудно е да се каже, че е, е, могат да се използват роботите за е, грижи у дома. Има едно изследване, което посочва, че идеята робот да те обслужва или да върши работата, домакинската работа, да се грижи за възрастни хора или за деца, не е много приятна на повечето от гражданите, които са участвали в анкетата. Вярно е, че в Япония има друга култура. Не съм сигурна, че ние в Европа ще можем действително да прилагаме, така да се каже, навсякъде роботиката и изкуствения интелект при е, логистиката е много реалистично да го направим и да се възприеме добре. Но в други сфери, като че ли трябва да сме по-предпазливи. И сега инвестициите. Трябва да за, увеличим финансовите е, ресурси. Е, увеличението трябва да обхване 50%. Има фирми, които действително са много подходящи и са склонни да развиват изкуствен интелект и роботика. Точка 7. Образование. Образованието трябва да се разбира в широкия смисъл на думата. Ние трябва критично а, да информираме населението и да им покажем съвсем а, а, нагледно какво конкретната система може да направи, така че да се подобри живота на хората в определена сфера. Вие, освен това, сте изброили редица а, така, идеи а, по отношение на селското стопанство, околната среда и така нататък. А, са важни, но трябва да кажа, че има и много-много други, които можем да добавим. Съжалявам, че ви прекъсвам, но мога ли да ви помоля да бъдете малко по-кратка? Имаме и други точки в дневния ред. Да, съжалявам, че ви отнемам толкова време. Етичните аспекти, един критичен момент. Това, което предлагаме е всъщност резултат от работата на групата на високо равнище е, и е, съответните отдели в комисията. Опитваме се да включим и работата на парламента, така че отново ще се свържем с вас по тези въпроси, за да установим истинска синергия. И аз мятам, че това действително е много важно. Става дума за работата на групата на високо равнище. един е, последен въпрос, на който искам да се спра. Ще, надявам се, ще ви позволите да ви изпратя в писмена форма моите коментари. Е, и работната група, която се предлага в 34 в момента ние имаме работна група на високо равнище, която действа съвместно с съответните е, специалисти от държавите членки и смятам, че можем е, да разчитаме за едно добро сътрудничество с парламента. Да, благодаря ви за тези предложения. Отново Ешли Фокс, докладчикът. И Естествено, посочвам готовността ви да бъдете на разположение. Естествено, ще трябва да договорите нещата с председателя Бузек. Може би е хубаво и ние да помислим за лица за контакт, които да работят именно с групата на високо равнище. Това е група, която работи за комисията, но която би могла да бъде на разположение и на парламента. Колегата Фокс има думата. Благодаря, господин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 Ще благодаря много и на е, четиримата докладчици в Сянка и на петимата е, колеги, които взеха думата също. Е, предложението за така, обединяване на усилията с групата на високо равнище е изключително важно. Нещо много добро. До 6 декември е, имаме все още време за работа по досието и измененията, а след това вече е, през е, януари ще гласуваме. Процедурата е с доста кратки срокове. Това е един урок за в бъдеще. Ако действително е, очакваме сериозна работа, нека да имаме достатъчно възможност, за да работим с специалистите и така на 7 януари аз много се надявам, че в резултат на нашите наморни усилия, включително и по празниците, ще разчитате на и ще разполагате с един добър текст. Да, благодаря. Е, приключваме с тази дискусия. Благодаря на колегата Фокс, <clears throat> който бе много кратък и се отказа от подробни коментари и забележки. 6 декември, 12 е, часа, изтича крайния срок за внасяне на изменението. А, доколкото разбирам, има искане за а, е, отлагане на, а, е, и удължаване на срока. Тереза, да? Ще поговорим. А, много ви моля за внимание. В момента срокът изтича на 6 декември. 12 часа. А 7 януари гласуване в комисията. Но разбрах, че е, вие сте м, поискали от господин Бузик е, да се отложи този срок. Да, аз предложих всъщност датата е, на гласуването да бъде не 7, а 14 септември. Да, добре, е, но 6 е, декември е крайният срок е, за внасене на измененията 12 часа. За гласуването ще видим. И така, преминаваме към следващата точка. От дневния ред докладчик е Михаил Бони. Етикетиране на гуми по отношение на горипната ефективност и други съществени параметри. колегата Кастилио всъщност ще докладва, тъй като докладчика Бони не е в състояние да присъства. Да, той е, днес не е в състояние да присъства на следобното заседание. И така, вие сте наясно с темата. Господин Бони е, ме помоли да ви предам, че благодари на всички колеги, които съществено са допринесли за този доклад. Нуждаем се от повече мобилност, от повече конкурентност, способност на индустрията и по-чисто по-чиста околна среда, така че да се преборим с амбициозните задачи във връзка с климатичните промени. Е, проведени са разговори с заинтересовани лица е, и е, докладчикът подкрепя предлаганите решения във връзка с етикетирането на гумите. Да, благодаря ви за помощта всичко това, което е свързано с етикетирането и конкретните данни, които се включват в етикета, може да бъде прието, но естествено стремежа е параметрите да бъдат напълно достоверни. Много работа предстои във връзка с информирането на обществеността, с събуждането на повече чувствителност по тези въпроси. Но цялата тази работа, която предстои във връзка с предлаганите промени, трябва да се извърши, за да да имаме е, предвид, е, че е, става дума за особено внимание, най-вече по отношение на горивна ефективност, цепление с настилка, равнище на шум, притъркаляне и така нататък. И а, по този начин, чрез етикетирането и новите изисквания, ще постигнем и намаляване на а, емисиите на вредни газове. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви на докладчика за свършената от него работа. Действително има още елементи, по които трябва да се да постигне споразумение и мисля, че ще имаме възможност да обсъдим темата скоро. Строт седмица е проведено на първото заседание на докладчика, за в Сянка и действително имаме нужда от няколко разяснения по предложените от докладчика изменения, но иначе съм съгласен с предложената от него линия трябва да се вземе предвид цялостният процес на преход към по въглеродни автомобили и е съвсем естествено да очакваме от производителите на автомобилни гуми да вземат участие в този процес. Секторът на транспорта също трябва да предложи новаторски решения чрез нови процеси, които могат да намалят сцеплението при движение на пътя ефикасност, глибната ефективност, безопасността, шумът и километража също са важни аспекти при, изборът на автомобил. Във всеки един момент потребителят трябва да разполага с най-подробната възможна информация, когато избира гумите, които ще купите, като това са сериозни инвестиция за всички шофьори Важен е аспектът а, изтриване на гумите, тъй като чрез изтриването на гумите се отделят важно количество микрочастици, които са много вредни за човешкото здраве и също толкова вредни за околната среда. Затова трябва да се обърне внимание на тази технология. Трябва да насърчим посетителите да разработят рециклируеми автомобилни гуми и също така да вземем предвид откъде идва каучука за производство на автомобилните гуми и да гарантираме, че те идва от устойчиви гори. Не искаме да се повтаря трагедията с плантациите с цел произвеждане на палмово масло. трябва да се гарантира етикетирането за сцеплението при мокра настилка, при, също така и при сняг и при е, заледяване. И по въпроса за класификацията на гуми и желанието на докладчика да се промени тази класификация, честно казано не разбирам неговите мотиви и се надявам друг да се мисля да разбера малко повече от него, тъй като към момента не разбирам напълно неговото предложение. Колега Мартен, la parola a Thank you, Chair. колегата Делунде. Благодаря ви, госпожо председател. Радвам се, че някои от колегите обърнаха внимание на нуждата да се добавят информация за сцеплението при сняг и при заледяване на етикета. За редица от хората, живещи в по-студената част на Европа, това е най-важната информация, която се съдържа на този етикет, така че се радвам, че се предлага добавянето на тези елементи на информацията, се съдържаща на етикета. На това място искам да ви кажа няколко думи за гласуването в комисията МВ вчера. В становището към нашата доклад те взеха приеха да си изменения по отношение на пробега и се надявам ние да можем да направим същото. Смята се, че 432 хиляди преждевремен, европейски граждани преждевременно губят живота си поради микрочастиците, като например микропластмасата автомобилните гуми с ниско качество значително допринасят за увеличаването на броя на тези микрочастици в атмосферата, поради изтъкването на гумите. Ето защо потребителите трябва да имат правото да избират по- устойчиви и по-дългосрочни гуми, които могат в по-дългосрочен план да се окажат добра инвестиция и в опазването на околната среда, тъй като при тяхната употреба си отделя по-малко количество микрочастици. Ако искаме да поставим акцента върху здравето на нашите граждани, намаляването на микропластмасата са от съществено значение и за, за да успеем да го постигнем, трябва да вземем предвид и количеството на частици, които се отделят при стъкването на гумите като информация задължителна за включване в етикета на продаваните автомобилни гуми. По този начин ще поемем отговорността си за защитата на здравето на нашите граждани. Благодаря ви. Си, la parola колега Количек. Приго. Благодаря ви, господин Количек. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Съгласен съм с казаното от някой от колегите, заради думата преди мен. При след това, частиците са важни, най-вероятно, но смятам, че е, безопасността по шовирането е още по-важна, както и устойчивостта на пътя. И според мен това тестиране е много по-важно от това колко микрочастици се отделят при потребата на гумите. Можем да постигнем производство на автомобилни гуми, които почти чиято подкрепа почти не се отделят частици, но това със сигурност ще се отрази на тяхното сцепление на пътя, така че трябва да решим преди всичко какво искаме да привилегироваме тук. Бяха внесени 24 изменения и според мен някои от тях засягат много важни теми, като например при как, дали гумите могат да издържат на екстремни условия, като например заледена пътна покривка или сол, използвана за осоляване през зимата. най-важният въпрос е каква информация трябва да се съдържа на етикета. Смятам, че би трябвало да се ограничим до най-базовата информация, а пък техническите характеристики могат да се съдържат в отделен документ. Например, може да се предвиди е, линк и желащите се с по-подробна информация могат да, е, да да имат достъп до тази информация чрез употребата на този линк. Ако гумите се използват при различен терен, ще имат различна трайност и различна износване. Разбира се, толкова важен е и въпросът дали гумите се използват правилно. Могат да се разработят специфични методи за тест, тестове и резултатите от тези данни, да тези средства могат да са на разположение също в интернет, за да пренатоварваме се съдържани етикетите. Надявам се, че ще намерим някакво добро споразумение за което ще кажете в сянка. Очаквам с нетърпение по-нататъчното ни сътрудничество. Благодаря ви. Uh, grazie, Patricia. Um, can I just really support what Jakob said in his contribution. Uh, Ако мога да подкрепя, много е важно е са темите здравеопазване и безопасност. Всеки работещ тук смятаме, че има правото да напусне дома си сутринта и да се върне жив и здрав вечерта. А в а, моя избирателен район е един автобус, който се връщаше от най-известния фестивал, а, катастрофира. Шофьорът и двама тинейджери загинаха. И се оказа, че гумата е била 19 годишна една от гумите на автобуса. Трябва да направим така, че да не се заобикаля законодателството и е, да са в безопасност и пътуващите, и шофьорите. Затова ви препоръчвам работата на една неправителствена организация в Обединеното кралство, където работи майката на едно от момичетата, загинало в тази катастрофа. Тя се казва Франсес Малой. Благодаря, Тереза, за това, че сподели подобни мнения с нас. Нека сега да дам думата на комисията. Uh, благодаря. От името на комисията искам да благодаря на докладчикът господин Бони за доклада. Благодаря и на всички останали депутати, които са работили по измененията и се изказаха в дебата. Подкрепяме факта, че ще има голяма подкрепа на ревизирания регламент и ако мога да коментирам два момента. Много сме така наясно с, въпроса за микропластмасовите частици и търкането на гумите и че трябва да се упоменат и да има етикетиране, включително да се разработят и надежден тест. И понеже искаме да работиме по тази тема много бързо, очакваме бързо да се разработи такъв тест. Затова смятаме, че упоменаването на това а, трябва да бъде направено с акт по делегация. А, като парламента, естествено, ще има право за на, надзор, контрол над това законодателство и може да изкаже възражения. Също Категориите не бива да бъдат променени, те трябва да останат такива каквито са в момента. тук специално за категорията гуми в, при мокър асфалт не се дава възможност потребителите да правят, да вземат добри решения и смятаме, че тази класификация трябва да бъде променена така, както го предлагаме а също и за нормите за шум в общия регламент из, из, е, отпадна най-низката категория. Смятам, че това е проблем и трябва да реагираме в такъв смисъл. За съпротивлението действително не е толкова спешно, но 43% от моделите са в горните три категории – така че достатъчно много има в горните категории. А, с законодателите с, в регламента за рамковия регламент за етикетиране идеята с законодателите искаха да се даде избор на потребителите, а и възможността производителите да пускат продукти, които да са в по-горни категории. Това е, госпожо председател. Ако имате нужда от е, допълнителна техническа информация, с удоволствие ще ви я предоставим. Благодаря. Благодаря и за предложението за сътрудничество. Господин Кастилио, не е тук, но мисля, че всички е, си отбелязахме това, което бе казано. На 7 януари ще гласуваме в ИТРЕ. още един ден, в който ще гласуваме много. Съвсем общо искам да коментирам. Това е господин Мартен. Мисля, че правиме много голяма грешка. 17 законодателни доклада, това е лудост. И очаквам, че няма да има готовност да посрещне тази работа съвета. Не виждам защо трябва да работим толкова спешно. Над 4 хиляди е, изменения гласувахме днес сутринта, да чуя някой, който ще ми каже, че ги познава всичките. Така че не знам под какъв претекст очаква комисията ние толкова 6 месеца предварително да действаме. Нека малко да се успокоим, а? малко по-спокойно, малко по-бавничко. Няма нужда всичко наведнъж. Мисля, че господин Мартан е доста прав. Действително, трябва да е, видим какво мислят и координаторите, но аз също смятам, че сме заляти от много работа и не можем да отделим внимание в подробности, именно заради това, че ни притиска времето. Нека координаторите да обсъдят въпроса с председателя на следващата си среща. Подкрепям искането ви. И сега минаваме към следващата точка създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ инструмента за съдетство, сътрудничество и международно сътрудничество. Господин Оручев е докладчикът и има думата. Благодаря, скъпи колеги. Първо искам да изразя благодарност на всички колеги, които подадоха изменения и да благодаря на всички докладчици в сянка за ангажимента им и за продуктивната им работа. Слагаме акцент върху ядрената безопасност в трети страни. Това е един инструмент за разработване на мерки за ядрена безопасност на цели, в целия свят, да има а, корективни мерки за проблеми и работа за предотвратяване на инциденти. Ние искаме да предложим конкретна подкрепа на трети страни на базата на Евроатом, включително с опит в ядрената безопасност. В Страсбург имахме среща на докладчиците в Сянка, много ползотворна и искам да отчертая следните моменти. Първо, прозрачност на решенията, свързани с ядрена безопасност в трети страни – за мнозина колеги е, тази тема е сериозно обезпокояваща, защото според тях нивото на прозрачност и откритостта на властите по отношение на решения взети за ядрената безопасност далеч не е достатъчна. Това трябва да се подобри. Това е от особено значение за страните от непосредствено от непосредственото ни съседство. Затова предлагам текста да влезе в основния част на, на закона, а не в преамбюла. Подкрепяме искането за прозрачност, като то да е съповодено с съответно законодателство и инструменти, като си има предвид, че има и поверителна информация. Второ, критерии за сътрудничество за ядрена безопасност. На Предла... Колегите предлагат да се върне в новия регламент тези е, изчерпателни критерии за международно сътрудничество в областта на ядрената безопасност, които съществуват в настоящия регламент. Е, така ще има по-добро общо разбиране за инструмента е, сред различните заинтересовани страни. Трето, условия. Някои условия, предложени от е, колегите, за страните, които се възползват от инструмента, те не са достатъчно балансирани това няма да стимулира тези страни да е, използват инструмента и да се възползват от нашата подкрепа. Ако ще изискваме от тях пълно изпълняване на е, принципите на е, човешките права и законността, това ще изключи доста страни, където тези принципи са проблематични. Нека да не забравяме, че има друг инструмент е, е, за международно сътрудничество за развитие, където се разписват точно тези цели за подкрепа на демократизация, законност и човешки права. А инструмента за ядрена безопасност е само един допълнителен инструмент – трябва да осигурим и достатъчно гъвкавост за комисията, където да се справят а, с ситуации, където а, с, има а, така безпокойства за ядрената безопасност в Европа и те могат да бъдат решени само в сътрудничество с трети страни. Така че условията трябва да бъдат доста облегчени, е, така както са записани в първоначалното предложение. Има и някои е, клаузи, които не се свързват с Евроатом, примерно за е, справедлив преход, подкрепа за управление за измерване на радиацията в някои области. Всичко това спада в по-широкия инструмент за съседство и сътрудничество за развитие. За правното основание е, потърсих правните служби. Е, те са дали своите становища и Евроатом, според тяхното становище, е правното основание за инструмента. А, ще спра до тук. Grazie, è stato molto esauriente, anche se si interrompe qui. E grazie. Благодаря ви. Много беше изчерпателно изказването ви. Господин Теличка има думата. And, uh, uh, thank you also, uh, Mr. Rapporteur. Can... Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Ще бъда съвсем лаконичен. Ще се спра само на една тема, но преди това държа да отбележа, че втората група от компромисни изменения, които тук още получихме всъщност и които успяха набързо да прегледам, защото до късно с нощи работих а, на тристанни преговори, трябваше да работя и по механизма свързан на Европа, но все пак успях да ги прегледам и съм доста доволен от тях. Мисля, че ще успеем да намерим съгласие. Съгласен съм с господин Лучев от казано, показаното от него до тук. По-конкретно бих искал да се спра на желанието на някои колеги да включат принципа на условност. Няма да споменавам, че това са колеги, които имаха проблеми да гласуват по, по други доклади, свързани с човешките права, миналата седмица на пленарното заседание. Но държа да отбележа, че това не е възоснова на съгласие, че ще се откажем от други членове и ще се изисква спазването на стандартите за защита на правата на човека. Не. Тук говорим за подобряване на ядрената безопасност в съседните на Европейски съюз страни. По този начин говорим и за подобряване на ядрената безопасност самия Европейски съюз, защото, както знаете, ядрената сигурност не зачита националните граници. Така че ако въвеждаме подобни условия с човешките права, няма да допринесем нито за нашата ядрена безопасност, нито за... ще, ще облагодетстваме по някакъв начин хората, чието човешки права се нарушават. Защото често именно тези страни, които нарушават човешките права, не искат изобщо да обсъждат темата за ядрената безопасност. И именно тях ще загубим съвсем за каузата, ако включим и правата на човека. Така че в това отношение съм съгласен с докладчика. По въпроса за правното основание, по принцип, тъй иначе се основаваме на Евроатом и ми се струва, че неофициалното правно становище на правната служба ми се струва много удачно, така че предлагам колегите да го последваме. Ще спра до тук. Смятам, че ще успеем да договорим съвсем скоро измененията, компромисните изменения заедно с докладчик. Още нещо благодаря за работата. Благодаря ви. Не... Давам думата на господин Холичек, другият ни докладчик в сянка. Справо. Благодаря ви. Радвам се, че колегата Оручев се опитва да се спре на наистина важните теми, а не на условията, при които бихме могли да си сътрудничим или не с дадена трета страна. Ако искате да говорим за правата на човека, нека първо да погледнем към самите себе си. Имаме доста проблеми тук в Европейския съюз. Доста практики, които на практика нарушават Хартата за основните права на Европейския съюз, Конвенцията на ООН и т.н. Така че нека се върнем на темите, които наистина са важни тук. Между... МААЕ в Виена винаги трябва да бъде консултирана по въпросите за ядрената безопасност. И това е факт, който никога не, не бива да забравяме. Евроатом е една правна рамка, но във всеки, по всички въпроси, свързани с ядната безопасност, винаги трябва да се обръщаме към Международната агенция за атомната енергия. Независимо дали говорим за планиране на нови инсталации или за изваждането му от експлоатация. но ако се опитваме да работим извън рамката на агенцията, има опасност да останем впечатлен, че Европейския съюз се опитва сам да разреши проблемите там, където останалата част от света не полага подобни усилия. Така че, да, добре би било да се опитваме да помогнем на съседните страни, но ако искаме опитите ни да бъдат успешни, трябва да имаме предвид как точно предлагаме тази помощ, за да бъде тя приета. Съгласен с докладчика и заведнъж съм съгласен и с господин Теличко, който пък напусна залата. Ами да, той напусна залата, но ние все още сме тук и ви чухме. Мерси, мадам ла президент. Thank you, мистер. Сега дам думата на представителя на Европейската комисия. Извинете, ще ви прекъсна само за секунда. Искате ли да вземете думата преди Европейската комисия? Не, извинете, че ви прекъснах. Отново ви дам думата, господин Майер. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да включа, да впиша този инструмент в общият контекст. Най-напред бих искал да благодаря най-горещо на член Европейския парламент за работа, като свършиха по този инструмент, който никак не е лесен за разбиране. Той е много технически инструмент и се опитвам.

да засегне една конкретен на област, а именно ядрената безопасност, която е сравнително ограничена, но и изключително важна. Много ви благодаря за факто измененията. Те бяха много полезни и за нас при изработването на тази нова програма. Тази програма се вписва в усилията, които полага Европейската комисия от 90-те години насам след разпадането на Съветския съюз и разбира се след ужасяващата авария в Чернобил. В този момент на Европейския съюз реши да помогне съседните си страни, в частност бившите съветски републики, да подобрят ядрената си безопасност, за да не се повтори трагедията от Чернобил. Един след друг приехме различни инструменти, с които насърчихме някои от тези страни, включително някои държави членки на Европейския съюз, да спрат някои от а, атомните електроцентрали от а, съветската епоха, които смятахме за недостатъчно безопасни. И продължаваме да работим в същия дух. От 2007 година насам се сблъскахме с, с трудности сътрудничеството с Русия. Ето защо решихме, че опитът на трупан в бившия Съветски съюз може да и оп, нашия опит натрупан в работа с тези централи може успешно да се предаде на друга и трети страни, които вече разполагат а, с устаряващи атомни централи или страни, които искат да а, се здобият с а, атомни, с атомна технология. И тук, между другото, ще отбележа, ще говорим не само за атомни електроцентрали, но и за друг вид реактори, като, например, реактори за научно-развойна дейност, които може би не са пряко свързани с производството на, на електроенергия, но които могат да са също толкова опасни. В частност ни притеснява положението с реакторите в Африка, където проблемът не е само ядрената безопасност, но проблемът с сигурността в страната изобщо. Тази тема обаче не е толкова свързана с инструмента, който разглеждаме на днес, по-скоро с инструмента за сигурност и мир, който се спира специфично на проблема с безопасността на тези инсталации. Както вече казахте, Европейският инструмент за ядрена безопасност се занимава само с дейностите съгласно Евроатом. Другите теми, като например обезвреждането на сгради или обезвреждането на регионите около атомни централи могат да се използват, могат да са обект на действия в рамките на други инструменти, като, например, възстановяването на мощностите за мината дейност за ядрено гориво на Съветския съюз в някои от бившите съветски републики. Забелязахме също така, че в страните, където условията, свързани с правата на човека, може да има причина да се налагат такива изисквания с страните, които има най-сериозни проблеми с безопасността и а, съответно са най-опасни за нашата безопасност. Ще ви дам за пример Иран. В момента инструментът за безопасност се основава на пословутият договор от 2015 година. Непрестанно критикуваме Иран, че не спазва всички човешки права, както ние ги възприемаме, но въпреки това Иран се съгласи да ни отвори вратите на своите мощности, за да можем ние да направим оценка на тяхната безопасност. Така че тук се вижда противоречието от човешките прави и въпреки това нужда от това да се направи компромис и да се работи заедно съвместно с тези страни, които разбира се не винаги се харесва на всички, в частност страните в непосредственото ни съседство. По отношение на гъвкавостта, много ви благодаря, че оценявате колко е важен този аспект в този вид дейности. Ядрените технологии се развиват много бързо, възможностите за употреба на ядрените технологии също се развива много бързо и 7 години е много дълъг период и не винаги може в началото на периода да предвидим какво ще ни е нужно в края му. Държа бъде също така, че инструмента се занимава най-вече с хармонизиране на равнището на ядрена безопасност в различните страни чрез подкрепа на компетентните органи за ядрена безопасност. Тоест много малко работим всъщност с операторите на ядрените централи, освен когато има проблеми, както се случи, например, в, в една АЕЦ в Армения или в някои страните от политиката от страните кандидатки и, и като Сърбия, например, за да се гарантира, че няма проблеми при а, самата експлоатация на централата. Още веднъж благодаря на членовете на Европейския парламент и за оценката на резултатите. За нас и всички останали да се направи оценка на въздействието на проектите, които извършваме, е много важно. И това е една от основните ни грижи ежедневно. Преди всичко да разработим добри показатели, на първо място да сме наясно със състоянието на страната и съответно на мощностите, по които работим и след това да видим дали нашият проект е довел до подобряване на безопасността, на безопасността от гледна точка на операторите или от гледна точка на капацитета на регулаторните органи да инспектират мощностите и да установят дали има напредък. И тук искам да кажа няколко думи за стрес-тестове членовете и дебатът, който се води, кой точно ще извършва инспекциите и ще проверява, че стрес тестовете се извършват по правилния начин. Разбира се, това не може да е нито Европейския съюз, нито Европейската комисия. Ние не разполагаме с подобен мандат нито ние, нито колегите от Генерална дирекция по енергетика. Но ние можем да подкрепим органите, отговарящи за ядрената безопасност, съответната държава и да им помогнем с а, наблюдение за тези тестове. И разбира се, можем да помогнем и на Международната агенция в Виена, защото всъщност нейна а, работа е да гарантира качеството на стрес-тестовете. Това е, което имах да кажа за международното сътрудничество. Да, този инструмент трябва да си сътрудничи с други международни инструменти и организми. На първо място, разбира разбира се, е Международната агенция за атомна енергия в Виена, но има и други регионални организации, като например в Централна Юго... Азия, защото, както казахте с пълно право, ядрената безопасност не признава границите. Радиацията няма нужда от виза, за да прекоси границите ни. Това, което имах да кажа, между предвидено е извинете сътрудничество и а, синергия между Европейския инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност с а, инструмента за сигурност и стабилност, тъй като сигурността и безопасността са пряко свързани. Често използваме едни и същи методи, за да гарантираме безопасността и сигурността на самите качества, т.е. гаранциите и всички теми свързани с трафика и ам, с отклоняването на ядрени материали също е пряко свързано с нашата, нашата дейност и ние, разбира се, се стремим да гарантираме пълна съгласуваност. Ще се опитам да говоря на всички въпроси, които имате такива. Надявам се да не ви отнех много време, но темата е много техническа. Предварително се извинявам за това, че изказах толкова дълго. Благодаря ви. Аргументът е много particolare. Тонерей да a да, дадохме ви малко допълнително време, защото действително много конкретна е, е темата. Сега колегата Гаер. Благодаря, госпожа председател. Тук ще е, разбрах всъщност дали е, сме стигнали до тази днев, е, точка в дневния ред и на, на италиански разбрах, че ме питате дали искам думата, но междувременно вече е, поразмислих и е, благодаря за това, че ми давате думата. Благодаря на господин Оручев за много задълбочената работа и за доклад, заседанията на докладчиците в Сянка. Мисля, че сме на добър път е, да се споразумеем за много компромиси, които в крайна сметка ще подобрят е, е, споразумението и ще е, обединят гражданите около него. Моята политическа група е, би желала текста, който има правен характер, да бъде направен така, че да предлага ефективна защита от рисковете на ядрената радиация. Нуждаем се от много информация във връзка с сигурността и безопасността на ядрените инсталации. Затова сме предложили един член, който би трябвало да допринесе за повече прозрачност. Освен това, допълняемостта с международните организации, зачитането на договори, международни споразумения, това стана ясно и от изказването на комисията, както и международния режим във връзка с ядрената енергия и нейната безопасност трябва да бъде много по-добре съгласуван. Естествено, неразпространение на ядрено оръжие тук е, е съществена част от е, тези споразумения. Е, за съжаление, не сме обградени от демократични държави в този смисъл, който бихме си пожелали, така че е, много често е, в споразуменията трябва да включваме клаузи, които свързват съвсем пряко нещата с е, демократичните принципи и демократичното управление. Това е съществено условие за да защитим гражданското общество и е, цивилното население не само в съответната страна, но и в е, съседните страни. Така че диалогът е много важен с съответните страни, които ще е, получават помощ от нас, но естествено определени условия е, е са пряко свързани с тази помощ. Помислихме за един списък, за един каталог с конкретни мерки, така както това се предвиждаше и в е, предишния инструмент. Може би ще допълним е, нашите предложения с някои детайли. Благодаря. Ehm, e Благодаря. Господин Ручев, за да приключим. Which, which... Мисля, че всичко, което бе проблематично или доизясня... имаше нужда от доизясняване, бе решено. Нямам какво да добавя. По време на срещите с докладчиците в Сянга имаше 8 предложения за компромиси. Отново благодаря за духа на сътрудничество на колегите отправям призив да реагират максимално бързо на измененията и разчитам на тяхната подкрепа. На 3 декември гласуваме в комисията. Благодаря. Дадахте датата за гласуване, с което можем да приключим тази точка. Благодаря за участието ви и сега да започнем семинара за Брексит и програмата Хоризонт Европа. Тук имаме гости, експерти от най-високо ниво. Каня ги да дойдат да се присъединят тук към мен на подиума. Един час ни е отреден за семинара. За това бихме могли да започнем веднага. Нека да поканя първият оратор. Да, да tre donne, quindi Vedo con piacere che sono tre signore, e tutte abbiamo una rappresentanza femminile molto eh, qualificata. Колко хубаво да видя три жени тук. Първо давам думата на госпожа Рени от Въглерс. Тя ще направи преглед за потенциалното въздействие на Брекзит е, върху програмата Хоризонт Европа. Смятам, че ще се отнася до по-общите моменти. Благодаря. Благодаря за поканата да говоря за потенциалните последици от Брексит за програмата Хоризонт Европа. Толкова е голяма несигурността за това как ще се развие Бреквист, е много трудно да говорим и за а, евентуалните последици. За това аз ще коментирам как би следвало да се развива Хоризонт Европа в идеалната ситуация на Европа с 27 члена след Брексит. Първо ще представя няколко факта в увод на дискусията, като очертая как се развива научно-изследователската среда в света, т.е. средата, в която ще се развива хоризонт Европа Световната научна общност все повече се развива многополярно. Штатите, разбира се, са център, но и Китай се развива много. Бързо европейското е, научно пространство също е, се разширява и като качество, но и като количество. Динамиката обаче е по-малка, отколкото в е, Китай. После в този многополярен свят на научната общност трябва да очертаем позицията на Европа в бъдеще и нейните задачи. И целта е действително да бъдем водещи и да развиваме върхови посъще... по... постижения. Европа трябва също да бъде отворена за това да привлича и посреща най-добрите таланти в света, да им помага и да сътрудничи. Втори важен механизъм за нас, важен за бъдещето, е да се ангажира активно в научно сътрудничество. Т.е. да си сътрудничим с най-добрите таланти, не само да ги привличаме, но и да търсим сътрудничество, независимо къде те се намират. Фактът, че е, светът науката е много полярен в е, световен мащаб, означава, че ние трябва да бъдем пределно отворени. Това е важно не само за върхови постижения, но и за да имаме въздействие от татък света на науката Тоест, индустрията, която също търси таланти за развиване на иновации и за получаване на допълнителна стойност от науката. Освен това, в този многополярен световен научен свят, за да можем да привличаме талант в Европа, трябва да мислим как трябва да бъде оформена рамковата програма, как трябва да бъде позиционирана Европа, а и какви са последиците за това да развиваме върхови постижения в Хоризонт Европа. Ще ви покажем и малко статистика и цифри. Първо, тук ви очертаваме новата география, къде се създават върхови постижения в света. Европа. Виждате с Обединеното кралство и без Обединеното кралство. Като дял от най-цитираните публикации, това е показателя, по който мерим върхове постижения Европа се развива съвсем не е лошо. Горе-долу равни сме на щатите. Те все още водят все пак. Но забележете във времето колко се е издигнал Китай. И понеже Китай се издига, като полюс, другите отстъпват. Това особено въжи на защатите. Те отстъпват реално от своя дял на Китай. Но като една е, единична страна, страна щатите все още е, на, е водеща. Европа е също много важен е, участник в този процес е, на създаване на върхови постижения. И тя е отстъпила по-малко на Китай спрямо е, щатите. Обединеното кралство е също в водещите участници и когато те се изтеглят, ние ще изгубиме голяма част от водещата си роля. Виждате разпределението между останалите страни. Някои от тях също са се развили сериозно. Като цяло, по отношение на върховите постижения, Европа е един от полюсите, а Китай е, е страна, с която трябва все повече да се съобразяваме. А пък щатите ще трябва да защитават водещата си позиция. Как е, е, стигнахме до и как стигаме до тази водеща позиция във върховните постижения? Два са важните механизми, които дават възможност на една страна да заеме водещо място. Първо, това е възможността да привлича таланти. Тоест, мобилността на талантите е много важен а, момент. Тук виждате колко а, учени а, са привлечени от, отвън. Швейцария води с най-голям процент на пристигащи при тях. Обединеното кралство също, Германия и Франция също те са големи, но не са чак толкова отворени, но все едно не малко. Интересно е да се подчертае, че тази отвореност или откритост допринася за върховите постижения. Това се показва надясно, отдясно. А става дума колко, какви са постиженията на привлечените отвън. Всяка цифра над едно показва колко е, са така над средното техните постижения. Штатите, ако погледнете, тук има силни постижения, средно, по-добре от средното за света. И влиянието на учените, които са привлечени, е доста по-високо от тези, които са там в страната. Тоест, те са добри в привличане на таланти и затова сте на върха, защото привличате най-добрите. Това е един така порочен в кавички кръг, който трябва да бъде поддържан. Има, разбира се, и мобилност в обратната посока, но напускащите, както виждаме, са по-малко добри от идващите. Швейцария е другия пример. Те са добри, е, за... те реално привличат най-добрите. Е, цифрите са по-високи. Е, значително постиженията на тези, които са дошли, спрямо тези, които са в страната. Отново, това означава, че страната може да привлича най-добрите. Обединеното кралство – също върховите им постижения зависят изцяло от възможността им да привличат добри таланти. И е, Брексит вероятно ще им струва нещо от тази възможност. Германия е също пример. Китай там отиват доста учени, но реално те не са толкова добри, колкото тия, които привличат щатите. А качеството на напускащите страната Китай е по-високо от качеството на тези, които влизат. Значи Китай а, така се държи на върхови позиции а, посредством, изпращайки, посредством изпращането на най-добрите си хора навън с надеждата, че те ще се върнат. Голяма част от тях отиват в Штатите и това е един така ам, позитивен, позитивна връзка между Китай и Штатите. Изграждането на върхови постижения е от една страна привличане на таланти, но и също възможност да поддържаш този, тези таланти. Другията възможност е възможността да се работи съвместно с други. Не непременно да ги привличаш, а да работиш с тях. Международното сътрудничество е много важно в такъв смисъл. Осъществява се международно сътрудничество в много голями мащаби и то обикновенно дава научни достижения от много по-високо качество от тези на национално ниво. Виждате примери за сътрудничество в биомедицина Германия, Франция и Обединеното кралство. Тук се вижда качеството на съвместните публикации 7 пъти по-високо от очакваното от средното. Така че това е начина да се постигат върхови постижения. Като цяло е, искаме да кажем, че е много важно да бъдеш в водещите и е, на върховите постижения се базират на възможността да привличаш таланти и да работиш в международен план. В каква степен политическите инструменти и рамковата програма биха могли да подпомогнат мобилността на талантите и международното сътрудничество, за да поддържаме отлично качество на научните постижения? На първо място ще посоча е, качествените проекти, е, е, които отговарят на предизвикателствата, пред които е изправено обществото, сътрудничеството в рамките на рамковата програма, на седмата рамкова програма с Обединеното кралство е, се иллюстрира от таблицата, която сме посочили. Има много сътрудничество вътре в Европейския съюз. Има центрове за най-добри постижения в различни държави, членки на ЕСА. Естествено, в контекста на Брексит и напускането на Великобритания ще си зададем въпроса как ще изглеждат нещата сега без Великобритания, без Обединеното кралство няма ли да има доста по-големи трудности при положение, че Обединеното кралство ще бъде извън ЕС? Да, има все пак страни, които очевидно ще поддържат много по-тясно сътрудничество с Обединеното кралство, отколкото други. Това е Дания, Ирландия, Норвегия, Нидерландия, Германия, Швейцария. Но тук ще става дума вече за друг тип сътрудничество. Естествено, Ирландия е в челната група, но там става дума за друг вид сътрудничество. Обединеното кралство ще има по-малко възможности за взаимодействие с представителите на Европейския съюз, когато излезе. И така, възможността за привличане на талантливи учени, и изследователи, това е, се свързва естествено също с определени инструменти. Да кажем, един много успешно налагащ се в практиката инструмент е съвета за е, научни изследвания, защото по линия на този съвет могат да се привлекат много млади хора, като им се е, предостави и съответното подпомагане за извършване на изследванията. И отново стигаме до Обединеното кралство. Ние виждаме, че успехът на Обединеното кралство се е, основава най-вече на способността да се привличат талантливи млади хора държави, които изпращат много хора в Обединеното кралство. Това са Италия, Германия, Испания. И отново до голяма степен тези страни ще, няма да имат тези възможности да изпращат а, свои учени в Обединеното кралство, след това отново да се връщат тези учени в а, държавата на происход. Очевидно, това ще бъде едно от отраженията на Брексит, поне за началния период. И така, какви ще са последствията върху хоризонт Европа? Е, последствията трябва да се е, търсят най-вече по линия на е, най-добрите постижения и ангажирането на талантливи хора, на сътрудничеството с партньори в рамките на Европейския съюз и асоциираните страни, но също и трети страни каква ще бъде ролята на Обединеното кралство като трета страна вече след Брексит. Надяваме се, че е, ще Обединеното кралство ще остане е, в е, начало на списъка от страните, защото ще бъде в състояние да запази възможността да мобилизира и привлича млади хора. Да. <clears throat> Що се отнася до разпространението и на научните е, последствия, е, на научните е, статии и публикации. Това беше много ценна информация. А сега ще дадем думата на госпожа Катрин Маес, която представлява европейските организации за изследвания и технологии. Ще разгледа темата от тази перспектива от този ъгъл. Добър ден на всички присъстващи. Благодаря за поканата да участваме в е, тази дискусия. Аз е, представлявам мрежата на е, университетите за изследвания, 23 общо на брой. Те са европейски университети имаме е, два е, е, швейцарски университет, много университети от Обединеното кралство, Оксфорд, Кембридж, Единбург и други, но също германски, финландски Организацията ни е, работи в е, сферата на политиката за развитие тук в Брюксел и е, вниманието ни е насочено най-вече към образователните въпроси и висшето образование по-специално. Връщам се от една сесия на ректорите в Дъблин последната седмица през уикенда. Водихме много интересни дискусии. Естествено, Брексит бе много важна тема в рамките на тези дискусии. Вие знаете, че от известно време, е, не само в рамките на е, срещите на ректорите на споменатите вече университети, но и на почти всички международни срещи се обсъждат темата Брексит. Обединеното кралство желая да продължи е, участието си в общите програми на асоциацията и те ще останат естествено член на нашата мрежа. Също времено колегите, партньорите от Обединеното кралство се опитват да създадат основите за нови споразумения и нови партньорства в Европа След 2016 година, малко след референдума, ние казахме, че ние подкрепяме членовете на нашата мрежа от Обединеното кралство и подкрепяме идеята за едно по-тясно сътрудничество и след Брексит между Обединеното кралство и Европейския съюз в сферата на иновациите и изследванията, защото става дума за едно партньорство, което ние сме убедени ще бъде от полза и за двете страни. Няма нужда и двете страни да губят, трябва и двете да печелят. Трябва да оценим естествено състоянието на нещата. През май имаше една знаменателна реч на е, министър-председателя Мей е, и разглеждаме най-вече съдържанието на тази реч като част от последствията върху е, хоризонта Европа. Много важно е за изследователите в университетите да работят трансгранично е, за една е, открита, отворена наука, за отворени иновации, които не се спират пред границите. По този начин е, именно и Обединеното кралство ще може да участва в нашите инициативи и проекти и програми и ще подпомага и развитието на Европа. Не само собственото. Връщам се на Обединеното кралство и правителството на Обединеното кралство. Много важен на тема е Хоризонт Европа, изследванията, научните развитие, иновациите, включително и в преговорите за Брексит. Ние съзнаваме, че е трудно. Не, малко поизбърсах Съжалявам. Да, трудно е да посочим резултатите, тъй като трябва да има напредък и по отношение на много други аспекти в контекста на преговорите, но мобилността на академичните среди на изследователите за нас представлява един изключително важен въпрос. Нещо, което трябва да е възможно и след напускането на Обединеното кралство. След май и след юли и съответните речи и съобщения ние коментирахме и съобщението на комисията, както и речите на Тереза Мей и докладите е, на е, Европейския парламент по темата. Международното сътрудничество е една от основните теми и ние е, поздравяваме, приветстваме комисията за това, че в рамките на Хоризонт Европа се отварят възможности за страни, е, които са особено е, близки до Европейския съюз, като Обединеното кралство и Швейцария, да участват в Хоризонт Европа. Е, Швейцария ще може да участва при същите условия както и другите държави членки, както и останалите е, държави на Албиленото кралство, ще може също да бъде асоциирано, за да е, получи същите права. ограничаването на достъпа до схемите за подпомагане е, е, във връзка с инициативата и действията Мария Тюри е, не са нещо, което ще допринесе за едно по-добро развитие. В никакъв случай не го подкрепяме. Ние заедно с 13 други асоциации на европейски институти и университети, Сизър, Коимбра, и други. Е, взехме е, такова решение и решихме, че трябва да се противопоставим на едно подобно решение. В рамките на преговорите е, би трябвало да се имат предвид основните цели на програмата, на рамковата програма. Рамковата програма би трябвало да бъде в състояние да предлага действително е, осъществяването на отлични постижения в Европа. И комисарият е, Кин заяви, че в рамките на рамковата програма за изследвания е, няма да могат е, да се е, преследват цели, свързани с сближаването. Ако правилна е информацията, с която разполагам, някои от е, темите, които е, вашата комисия днес е, преди обед е обсъждала са доста, и гласувала, са доста тревожни според нас. Би трябвало да се действа колкото е възможно по-бързо. Естествено, нещата опират до политическите преговори за напускането на Великобритания, както и някои от конкретните параметри на Хоризонт Европа. Но много важно е нещата да не се забавят, е, тъй като Хоризонт 2020 скоро ще приключи и е, не би трябвало да се е, открива вакуум и така незапълнено пространство, включително и време, във връзка с участието на Великобритания. Ние знаем как протичат процесите в Великобритания. Очакваме, естествено, с нетърпение решението на парламента в неделя. Много се надявам, че при всички положения ще има една добра основа за продължаване на изследванията и научните търсения, което обещава по-добро бъдеще и за Великобритания, и за Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви. Както виждате, колегите много високо цениха вашето изказване, дори ви аплодираха. И сега давам думата на третият ни гост, госпожа Елизабет Куипер. Съжалявам, ако не произнасям правилно името ви. Тя ще ни запознае с последиците от Брексит и перспективите, свързани с индустрията и в частност фармацевтичната индустрия, която е от водещо значение за, нашата, за нашия континент. Благодаря ви, госпожо председател. Радвам се, че ни показахте днес. Аз представлявам ЕФИПА и с радост ще ви представя позицията на фармацевтичната промишленост. От самото начало на преговорите за Брексит ясно заявихме, че нашата организация, която представлява не само търговските, но и националните асоциации, означава, че сме в непрестанно връзка с колегите от Обединеното кралство и е, трябва да кажем, че за нас като представители на индустрията са важни не само бизнес е, отношенията. Много се изговори за цената е, за промишленост, когато трябва да се преместят, да помещат дейността си следствие на Брексит. Но трябва да кажем, че ние представляваме една промишленост, която много държи на благодействието на пациентите и на общественото здраве. Ето защо винаги сме подчертавали, че от тази гледна точка нашият сектор е по-различен и затова от самото начало се опитахме да се свържем с господин Барние, за да му обясним, че не се опитваме да, да отрицаме политическата действителност, защото Брексит е факт и не можем да се правим, че не се е случило, но трябва да продължим сътрудничеството и тясното ни взаимодействие с Обединеното кралство. За нас е много важно сектора да бъде включен в политическата декларация, която ще бъде прията в неделя. Защото, както казах, ние смятаме, че нашият сектор е особено специален, предвид важното му значение за пациентите, за общественото здраве. Смятаме, че секторът трябва да бъде включен в политическата декларация, за да може да се основаваме на тази декларация, когато се започне следващият период, а именно изготвянето на бъдещите отношения между Европейския съюз с 27 държави членки и Обединеното кралство. И сега няколко данни защо които ще ви убедят защо е толкова важно за нашия сектор да продължим съвместната работа с Обединеното кралство. Научно-развойната дейност е движещата сила на нашата индустрия. Тя е основата за разработване на нови лекарствени средства и на екрана виждате колко, повече, колко много повече ние разходваме за научно-развойна дейност, сравнени с другите сектори, нашата научно-развойна дейност се основава, се оценява извинете, на 35 милиарда евро само в Европа и дава работа на над 750 хиляди души. И така, освен да се да случим върху веригата на доставката, която ни възприемаме като сектор, и ние смятаме, че лабораториите, които работят, са наши партньори. И ако започнем да се подготвяме за сценария, в който да не се постигне споразумение, ще трябва да настъпят много промени в а, а, веригата, защото ежемесечно 45 милиона, мили, милиона лекарствени средства навлизат в Европейския съюз и 47 милиона от Европейския съюз в Обединеното кралство, така че научно-развойната дейност е важна за нас, но важна за нас и вариативна доставка. Много е важно тя да бъде забавена, запазена, извинете, особено като си има прави, че нашият сектор работи на световно равнище. Европейския съюз е важен, но ми се струва, че предвид данните, които ви показаха и колегите преди мен, за нашата промишленост когато се вписва в, на глобално равнище, няма никакъв смисъл да говорим за една държава и за 27 други държави в Европа по различен начин и по този начин да заличим целият напредък, постигнат през последните 30-40 години. Обединеното кралство е ключов актьор и за да се опитвам да убедя защото е толкова важно за нас да продължим да работим заедно. Обединеното кралство е ключово значение, тъй като те представлява 10% от общото производство в Европейския съюз и само Обединеното кралство допринася близ, с близо 20% от общата научно-развойна дейност в Европейския съюз. И от тази гледна точка Обединеното кралство всъщност беше първата държава членка, която през 2014 година, ако не се лъжа, имаше министър, който отговаряше само за науките, свързани с а, науките на здравеопазването и живота. И ние смятаме, че е много важно да се запази тази е, връзка и взаимоотношението ни, особено като си имат предвид е, предстоящите европейски избори. За да убедим хората колко е важна Европа, е много важно да се гарантира, че всяко евро инвестирано от европейските инвестиционни фондове привлича 6 евро в под формата на частни инвестиции. Така че Европейския съюз ни е много важна роля по отношение на научно-развойната дейност. И така пак казвам, надяваме се, че в деклара... политическата декларация за споразумението за оттегляне, което ще се гласува в, ще се приеме в неделя, ще бъде включено сътрудничеството и участието на Обединеното кралство в Хоризонт Европа. 20% от общата изследователска дейност за периода 2007-2016 година се осъществяваше в Обединеното кралство. Обединеното кралство, освен това, разполага с уникални научно-изследователски капацитет. И действително, не само Обединеното Касло се възползва от нашите фондове, но и Обединено Европейския съюз се възползва от изследователските центрове, които се намират в Обединеното кралство. Ще видим, за пример Мери Лайон Център и Welcome Trust Sanger Institute, два много известни научно-изследователски центъра, които изиграха много важна роля в научно изследователската дейност на европейски, на Обединеното кралство, което се вписва и в европейската дъщоразвойна програма. Затова е толкова важно да продължим да работим заедно и да гарантираме доброто равновесие между университетите, академичните среди и частните инвеститори. Много е важно да се създаде и да се запази вече създадената екосистема, която според нас трябва да остане в същия вид и след Брексит. Трябва да се спомене също така и а, смесеният капитал, който се набира и който отчасти съществува благодарение на Европейският инвестиционен фонд. А от гледна точка на самия Брексит, трябва да отбележим, че той се отразява не само на общоразвонната дейност, но и на мобилността на учените и научните работници. Отново в контекста на ЕМА се, води, се, работи, много, се работи много съвмест, съвместно на европейско равнище, но трябва да се отбележи, че много фармацевтични лаборатории всъщност са мултинационални компании, които имат нужда да запазят гъвкавостта си след Брексит, да, за да могат да гарантират, че, пак казвам, без да отричам политическата действителност, че след Брексит Обединеното кралство и Европейския съюз ще продължат да работят заедно и мобилността на учените и научните работници няма да бъде възпрепятствана и че тези учени няма да се блъскват с пречки при мобилността си в рамките на тяхната кариера между Европейския съюз и Обединеното кралство, като Обединеното кралство се превърне в трета страна. Така че ние в FPA насърчаваме улесняването на мобилността. Смятаме, че трябва да има много прости и бързи механизми, така че нека се пак да видим какво ще бъдат от разпоредбите в, в окончателното споразумение за отеглянето и ще обсъдим подробностите, но преди изключването на споразумението за сега смятаме, че сме запознати с около 80% от съдържанието на споразумението, но все още не знаем какви ще са окончателните резултати. Но някои от първоначалните признаци какво ще се случи в Обединеното кралство не са много надеждаващи по отношение на бързината и на гъвкавостта на процедурите. И пак казвам, ако като учени имате възможността да заминете за Обединеното кралство или в някоя държава на Европейския съюз или в някоя другата страна по света, самата процедура не бива да ви накара да се да размислите Затова е много важно за нас да има много проста и лесна процедура. Е, много е важно да се запази възможността на учените да бъдат мобилни не само за настоящото поколение на учените, но и за бъдещите поколения. Близо 16 000 студенти от страните на Европейския съюз са вече са се записали в а, учреждение на висшето образование на Обединеното кралство и, и от а, тях а, над 6500 са докторанти, така че виждате колко за колко важен брой учени говорим и колко е важно да спазим екосистемата и за тези бъдещи учени. Знаем, че след няколко дни ще бъде постигнато окончателното споразумение за оттегляне и ще бъде прията политическата декларация. Знаем, че днес приехте новата програма Хоризонт Европа тук в вашата комисия. Ето защо е, според нас е много важно като си има прави, че съветът ще трябва да обсъди част от споразумението и съветът да не забравя колко е важно да се гарантира, че Обединеното кралство може да продължава да участва в Хоризонт Европа и също така се надявам да се появи и малко здрав разум в Обединеното кралство, защото разбира се не само съвета трябва да обсъди този законодателен акт след чудесната работа, която свърши вашата комисия, но се надявам, че здравия разум ще наделе и в Обединеното кралство и се надяваме Обединеното кралство да не блокира напълно всякакво сътрудничество, просто защото вече няма да може да ръководи някой от партиите. Отново това беше едно желание на по-политическо равнище, но пак казвам, за най е важно участие в Хоризонт Европа, в Европейската инвестиционна банка, в Европейския инвестиционен фонд. Много е важна мобилността в, в областта на научно-развойната дейност. Важно е не само за нас като бизнес и като индустрия, а и за пациенти и тяхното здраве. Благодаря ви. Санте, е... Благодаря. Благодаря за толкова интересната презентация и вашите заключения. Сега вече ще дам думата на е, залата. Много говорихме за Хоризонт Европа. При, приехме днес предложенията и давам думата на господин Ника, нашия парламентарен докладчик. Благодаря на нашите оратори. Нямам какво да добавя. Бих се чувствал много по-добре, ако можех да видя тези презентации преди да се състои референдума за Брексит, защото реално хората там гласуваха насляпо, поне що се отнася до научните изследвания. И след две години вече сме в състояние да оценим какви ще бъдат щетите, какви ще бъдат последиците. Ако и как. И истината е само една. Не е в ръцете на Европейския парламент да каже какво трябва да се направи. Това ще реши правителството на Обединеното кралство. Те решиха да започнат този процес, а това, което ние решихме днес единодушно, всички политически групи. Не помня кога подобно нещо се е случвало в Европейския парламент, но ние гласувахме с от всички страни членки. Обединеното кралство е част от Хоризонт Европа. Ако реши да напусне Европейския съюз и да напусне Хоризонт Европа, И ако решат да сключат сътрудничество с европейските институции, за да са част от Хоризонт Европа, как, в какъв статут, при какви условия не сме ние, които ще решим това. Това решава правителството на Обединеното кралство. Така че вие чукате на отворена врата. Нищо не е в нашите е, ръце. Аз го казвам като докладчик. Срещал съм се с правителството, срещал съм се с много организации, много. И всички ми казват едно и също. Много е лошо. Лошо е и за двете страни. Дали ще е част Обединеното кралство за Хоризонт Европа, какви ще са последиците за различните индустрии, за университетите, за индустрията. Но ние какво можем да направим? Нищо, ни, нищо не е в нашите ръце. Ние нямаме правомощие. Това, което трябваше ние да решим, ние го решихме. Ние решихме Обединеното кралство да е част от Хоризонт Европа. ако те решат да се оттеглят, дали ще решат да се оттеглят или да са част от програмата, това зависи от тях в обсъжданията си с официални лица от тази страна чухме и следните е, коментари, че благодарение на усилията си с лобизъм да убедим, да убедим нашите партньори да ни приемат в тези програми, които са от интерес за нас, за другите не се интересуваме. Чух го това нееднократно. Но в края на краищата, тук е, основно е, Европейския съюз работи за своите научни работници. Така че тук като че ли се тръгва по грешния път. Не знам ще има ли предоговаряне, но искам да се възползвам и да се обърня отново към, е, да ви призова да се обърнете към правителството на Обединеното кралство да започнат отговорни преговори. Мишел Барние и Ги Верховщат ни дават е, достатъчно информация и тя често не е окоръжителна, за съжаление. Това е за да ви представя каква е картината от моя поглед към Брекзит. И никой тук в Европейския парламент, мога да ви убедя, не е имал различна позиция. Хоризонт Европа единодушно я приехме програмата от всички политически групи. Обединеното кралство трябва да е член, е, страна членка. Но е, не гледайте към Европейския съюз. Те трябва. Мястото на Обединеното кралство трябва да бъде решено от тях. Ако те решат да напуснат Европейския съюз, трябва да е ясно кога ще се разбере и окончателният резултат от преговорите. И затова нека съвсем ясно да кажа, да, да, да, да правите лобизъм тук е наистина да чукате на отворени е, врати. Ние си даваме сметка за знанията в тази страна. Тя сега е все още член на Европейския съюз и е член на Хоризонт Европа. А ако напусне вече, от тяхното правителство зависи какви условия ще договори. Няколко коментара за върховите постижения. В Хоризонт Европа направихме именно това да подсилиме критерия за върхови постижения, да го направим по-видим и по-прозрачен, да е ясно на всички защо са избрани тези проекти, на каква основа са избрани, така че всички да имат информация. Ето това е било обявата за набиране на проекти. Това са проектите, които са били избрани по съвсем прозрачен начин, всеки да може да види. Много важна стъпка и мисля, че вие трябва да я приветствате. Този крайно прозрачен процес, е, който е, парламента прие. Също приехме изисквания за ясни критерии. Ако някой не е удовлетворен от процеса на оценка, как може да реагира? Решахме, решихме и кои ще са членове на комисията по жалбите. Не е достатъчно човек само да твърди, че иска върхови критерии, трябва да, постижения. Трябва да има и съответните критерии, критерии за върхови е, постижения. И ние сме именно за това. Говорите и за така монобенефициенти. За съжаление, в Хоризонт Европа парите е, са пари на европейските дънакоплаци. И ние трябва винаги да се отчитаме. и с монобенефициентите парите трябва да се отпуснат на тези, които работят по един проект и ние трябва да обясним защо за малки и средни предприятия, примерно, даваме пари в някаква част на света. Няма да коментирам конкретно. Има много страни, които искат да участват в Хоризонт Европа. Едно е да имаш е, университети и научни институции в е, проекти за сътрудничество, друго е да имаш възможност да получаваш безвъзмежна помощ е, за малки и средни предприятия. И ние тук има хора, които коментират, че не считат, че това е правилно, защото има и държавни пари. Освен това, съществува критерия за пазване на финансовите интереси на Европейския съюз, така че европейските аудитори трябва да имат инструменти да проверяват какво се случва с тези пари. Така че ако раздаваме пари по целия свят на така наречените монобенефициери, ти трябва да има възможност сметната палата да ги проверява. Те не могат да пътуват по целия свят, за да го правят това. Това е втори критерий. Значи, затова и ограничението за бенефициерите по тези две основни причини. Първо, не може да има бенефициенти по целия свят. Някак си не е логично да се подкрепят от Хоризонт Европа. И второ, закрилата на финансовите интереси на Европейския съюз и възможността Сметната палата да проверява как се разходват парите. Ще спра, защото всичко друго, което казахте, е, ние всички го подкрепяме. Е, много мога да кажа, но тук от двете ми страни стоят колеги от Обединеното кралство и от ляво и от дясно. И е, мога да кажа, че е много, много тъжно това, което се случва. Чухме гласа на университетите, на научните институти. Колко, колко зле се чувстват те. Какви ще бъдат последиците за тях? Ние сме наясно и за последиците в Европа. Сега очакваме да чуем резултата от преговорите. Той ще стигне и до парламента. Но на всички е, е, е са 27 страни да търсят граждани, е, граници, извинете, като търсят е, отличните постижения. Дългосрочните изследвания за рак, е, разработката на графена, който е материал на бъдещето, той започна в Манчестър, в мой избирателен район. И е, това са дългосрочни инвестиции, които не винаги се правят, защото инвестициите искат възвръщаемост в рамките на 7 години. А именно Хоризонт Европа прави това дългосрочни инвестиции – и именно заради нашите, ние трябва да дадем възможност на нашите научни работници да се движат свободно в Европа, за да създават и да е, се борят за нашето място в Европа като водеща научна общност. Е, да е, имаме възможност да развиваме най-добрите си таланти. Абсолютно отдавам дължимото на Дан. Там той настояваше Обединеното кралство да бъде пълен член на Хоризонт Европа и получихме 100% подкрепа от всички политически партии. Напълно съм съгласна, че трябва хората да гласуват за окончателните условия на споразумението трябва да се обърнем към тях, защото те бяха излъгани. Ако мога да ви кажа, исках да изляза така по една медия в Обединеното кралство, за да говоря за обмена между Ирландия и Обединеното кралство, свързан с енергетиката. И преди референдума, познайте какво направиха – те не ме приеха, а, а излязоха с а, видео на UKIP за а, това, че няма климатични промени. Така че, моят въпрос е, доколко смятате, че в правителството на Обединеното кралство някой ви слуша? Тереза Мей е тук, договаря в момента, но не следва избирателите да страдат е, от Брексит. E Un altro intervento da un'altra collega britannica molto apprezzata. Un po' Благодаря Fim. Yeah, uh, so another Remain British <laughs> colleague is uh, taking to the floor. Да. Още една колежка, която желая да остане е, в Европейския съюз. Да, всъщност ще разгледам нещата от е, същия гъл, както и Тереза. Да, говорихме за, вече за статистиката. 45 милиона, 44 милиона пакета в едната и в другата посока. Да, когато говорим за медицинска и фармацевтична промишленост, трябва да имаме предвид и терористичните атаки множеството материали, превързачни и други, които са необходими за обслужването на пациентите в не дай Боже, при терористични атаки, повече от 500 милиона се пазят в, и съхраняват в Манчестър. И в рамките на един час тези материали могат да се доставят където е необходимо. Надяваме се, че няма да има такава нужда. И така, всъщност говорихме вече за това, че много ни се ще, естествено, Обединеното кралство да участва в Хоризонт Европа и това да гарантира едно по-добро бъдеще за, разследванията, за изследванията и иновациите. Това ще бъде от полза в крайна сметка и за Европейския съюз и аз мятам, че именно Европа би трябвало да реши, така да се каже, този въпрос и в своя полза. И много се надявам, че тази седмица ще има, ще се очертае едно положително решение в това отношение, така че да стане ясно, че Обединеното кралство ще може да участва в Хоризонт Европа. абсолютно мнозинство в е, е, парламента има е, всъщност групата, която не желая да се приключи без делка. Така че това в известен смисъл дава искрица на надежда и аз мисля, че по този начин ще предотвратим, така да се каже, огромната катастрофа. Страху... Надявам се, че здравият разум ще наделее и е, нещо разумно и искрица надежда трябва да има в тази дискусия. Надявам се, че така, в сценария е, без делка е, просто няма да се използва, така да се каже, като инструмент за натиск и за изнудване, но но при всички положения стигаме и до а, момента, а, за, свързан с свободното движение, естествено, когато говорим за изследователи и за таланти. Повече от 50% а, от а, анкетираните при различни изследвания на е, общественото мнение показват, че са за свободно движение и запазване на този принцип. Е, но това беше и основния аргумент и на тези, които искаха излизане от Европейския съюз. Миграционната политика, нивото на е, трудовите възнаграждения в Обединеното кралство, естествено, това е голям проблем има и студенти, естествено, когато се споменават едни доста внушителни цифри на иммигранти в Обединеното кралство, но естествено при тълкуването някои забравят да спомнят и ползите и за самата страна. И така трябва да приключвам вече. това именно е, е, е така, в центъра на вниманието и то беше е, е, центъра на изказването и на Тереза. Е, става дума за една наука за живота, наука отворена за всички, е, която помага да обединяваме усилията си е, в условията на сътрудничество в различните сектори колегите, които говориха преди мен, двамата, споменаха неяснотата към момента. Това е реалността. Споразумението е достатъчно добро за нашата страна. Аз не вярвам, че е, излизането на страната от ЕСА без сделка е възможно. В този смисъл ние виждаме е, немалко е, така, възможности за излизане от тази патова ситуация и необходимо е естествено да се опитаме да убедим хората, е, гражданите е, в Обединеното кралство за това, че те като е, гласоподаватели, като избиратели имат възможност да направят информирано решение и информиран избор. Европейския съюз би трябвало да се върне отново до гражданите университетските среди, не само студентите, но и преподавателите, които са свикнали да живеят в условията на сътрудничество и непрекъснати контакти с колеги и партньори от други страни, гласуваха за оставането. Много се надявам, че ще има възможност за един информиран избор е, от страна на гражданите и това ще обещае едно по- много по-добро бъдеще на моята страна. Благодаря. Давам думата на следващия колега. Господин Белок, благодаря за презентациите, които намерих много интересни. Трима британци е, се надяват, е, че ще могат да продължат едно много тясно сътрудничество е, с вас в сферата на изследванията и иновациите и като представители на една страна извън Европейския съюз. Аз бях в Вестминстър, когато се взимаха решенията за това ще се присъединим ли към еврозоната или не, ние решихме да не се присъединим към еврозоната и смятайки, че по този начин ще осигурим едно по-добро бъдеще, но очакванията не се сбъднаха изцяло. Е, след референдума се говореше за е, срив е, на пазара на труда, закриване на работни места и така нататък. Нищо от тези така, мрачни сценарии не се сбъдна, но това, са, това е част от политическата игра. Избори, референдуми, във всеки случай всички тези катастрофални сценарии е, е, не се сбъднаха, оказаха се абсолютно погрешни. Аз дълго време отговарях за политиката по отношение на логистиката и транспорта и инфраструктурата и знае, че е, към една голяма компания и знае, че пазарът работи по други правила както и логистиката, и инфраструктурата и транспорта. С много държави ние поддържаме търговски е, контакти и е, да, добре, е, сключването на нови споразумения за търговия ще бъде е, проблем за един първоначален период, но е, мисля, че ще трябва с доста голяма доза съмнение да се отнасяме към всички аргументи, които чухме в полза на оставането или на информирания нов избор на гражданите, тъй като, както казах, всички мрачни сценарии до този момент не са се сбъдвали и аз съм убеден, че това ще бъде и в бъдеще много от е, е, колегите тук в Европейския е, съюз, пък и в Европейския парламент, шегувайки се в разговор с мен, казват, а, аз също бих предпочел да изляза. Но Онези, които изгубиха всъщност при първия референдум, сега искат втори е, референдум, е, искат, така да се каже, да се явят на поправителен изпит, но това не е само референдум, това е, бе съвсем ясно послание на е, правителството във връзка с първия референдум. Правителството заяви и преди и след референдума, че ще осъществи волята на народа, т.е. резултатът ще бъде приложен на практика и е, няма друг начин, освен е, да се придържат към тази политика. Всичко останало би било недостойно е, и аз е, очаквам едно добро бъдеще. Благодаря. Благодаря. Е, колеги, струва ми се, че не бива да се концентрираме върху темата Брексит, е, а, е, темата е свързана с последствията на Брексит и Хоризонт Европа. Колегата Грасин има думата. Аз съм сравнително отскоро тук и имам един въпрос един древен професор от Естония, малко консервативен, който винаги е защитавал Обединеното кралство, една голяма страна, Великобритания. Предполагам, че и предишният член, който замествам в момента, е застъпвал същите идеи. Всеки тук е, излага своите теории е, и двете дами от Великобритания и господинът. Е, Обединеното кралство казват двете дами, желая да остане. Но как дяло да го вземе ще стане това, след като Брексит вече е, така да се каже, актуалната тема и е на масата. Найджел Фараш, един истински дявол, който така, подбу, разбуни духовете, казват много. Добре, може би е така. Може би има определени групи, които са предизвикали това събитие, но аз се страхувам, че Брексит няма да бъде единственото събитие от този вид, защото има и доста други страни, в които се мисли по същия начин. И а, немалко а, хора смятат, че ще имат по-добро бъдеще, ако напуснат Европейския съюз. Ние, европейските депутати, трябва да си дадем сметка, че случващото се е в крайна сметка може би и наша грешка. Трябва да си зададем сериозно въпроса какво направихме, дали не сгрешихме. Няма защо да се байкаме колко е опасно, колко неприятно, колко трагично е това, което се случва. Не, нека да мислим за едно по-добро бъдеще. Може би нещо в еврозоната не е било вред. Може би миграционната политика е била неразумна и опасна. Но а, нека критично и самокритично да погледнем към всичко това, което ние сме направили и да си кажем, нека да потърсим грешките, които сме допуснали, така че а, бъдеще да не ги допускаме и така нататък, и така нататък не е, е моментът да критикуваме хората. Ние очевидно сме позагубили връзката с хората е, извън институциите, с хората е, по улиците. Нека да си дадем сметка, че не познаваме реалните потребности на хората. Може би е, познаваме, така да се каже, отделните интелектуални проекти, а хората е, е, всъщност искат съвсем простички и важни за тях неща и неща, които са важни за цялото общество. Те желаят да живеят нормално, да живеят достойно, те желаят да имат достъп до добро образование но и това образование да бъде достъпно. Но ако се погледнем самокритично на това, което сме правили до сега и това, което представляваме, ще трябва да си дадем сметка, че е, сме направили грешки. И ако не се поправим, Брексит ще се повтори. И то не е веднъж и два пъти. И така. Благодаря за поздравленията. Трябва да сме самокритични. Това бе моето послание. Благодаря ви за всички направени предложения. Аз лично идвам от държава членка на Европейския съюз и се надявам, че няма да има повече Брексит и поне се надявам, че Италия няма да напусне Европейския съюз чух изказвания днес, които никак не, които изобщо не бяха истерични, а напротив, а, изпълнени с а, много вълдушевление. Въобще хората, които се занимават с политика, обикновено са много вълдушевени. А когато говорим за научно-развойна дейност, за наука, за фармацевтичната индустрия, говорим за здравето на гражданите. Основното желание на всички граждани е да живеят в добро здраве, така че ми се струва, че темата беше съвсем адекватна за днешния дебат и се питам дали нашите гости биха искали да вземат думата, за да отговорят на въпросите или да коментират, но ви моля да го направите съвсем сбито, защото ни, ни остават още няколко точки в дневния ред. И благодаря на колежките, които с толкова много страст обсъдиха съдбата на родината си. Благодаря ви, ще се върна на темата за Брексит, днешната дейност, а не за Брексит като цяло. Много е важно още веднъж да подчертаем, че за да могат учените да постигат резултати в интерес на обществото, имат нужда от върхови постижения. За да има върхови постижения, трябва да има отвореност към таланта и към сътрудничеството. Ето защо за науката Брексит е много по-опасен, отколкото за всеки друг сектор. По отношение на научната дейност, отвореността и, и взаимоотношение и сътрудничеството са от изключително голямо значение. Да, ако може да се върнем след във времето и да преобърнем решението за Брексит, това би било най-доброто възможно решение, но а, си давам сметка за политическите ограничения, под които сме изправени и в този контекст въпросът, който си задаваме е как можем да намалим а, негативните последици от Брексит, предвид, че той ще се случи от гледна точка на Европейския съюз, целта ни е да имаме възможно най-много отлични учени с върхови постижения, които да са на разположение да работят тук в Европейския съюз. Мисля, че същото въжи и за Обединеното кралство и за това отправяме много важен, важен сигнал към представители на Обединеното кралство. За вас също е много важно най-успешните учени да продължат да работят и в Обединеното кралство и че всъщност трябва да платите цената, ако искате да продължите тясното сътрудничество с, Европейския Европейски съюз в областта на науката. И пак повтарям, свободното движение на лицата е толкова важно, ако искате да стигнете до тази, това тази ситуация, на, в като всеки да печели. Въпросът е кой колко е готов да, спечели, да плати, за да се стигне до там. И последно, не бива да се съсредоточават само върху паричното измерение, кой колко евро е внесъл и колко е получил. Не може всичко да се свежда само до цифри, трябва да се вземе предвид колко много получавате от гледна точка на постиженията на научните изследвания и целта е да се допринася, за да се получи максималната полза от програмите за научна дейност, а не само максималната парична печалба. И последен коментар Независимо как ще, каква форма ще продължат преговорите след Брексит за, като споразумение за асоцииране или друга форма на сътрудничество, е много важно да се обмисли възможността за отварянето на програмата Европа Хоризонта не само към Обединеното кралство, но и към други трети страни. Това е тема, която би следвало да надхвърли дебата за Брексит. Благодаря ви за синтетичният и кратък отговор. Давам думата на следващият ни гост. Много ви благодаря, че отново ми давате думата и аз ще бъда много лаконична по няколко причини. Първо ще се върна на понятието за монобенефициери. За нас е много важно инициативи като Европейският съвет за иновации и програмата Мария Кюри да продължат Макар, че Европейският че, че често отличията за научна дейност се връчват на една личност. Много често научните проучвания днес са, са плод на работата на цял един екип. Така че ако видите е, кои са лицата, които получават субсидия за дадено поручване, ще видите, че те много рядко работят сами, обикновено работят с цял екип от докторанти. Така че имайте предвид този факт, когато говорите за монобенефициери. В момента съм председател на групата за консултации по дейността на Мария Кюри в рамките на Европа 2020 година към Европейската комисия и може би не би трябвало да го казвам, но ние от сега обмисляме как може Мари Кюри да се впише в е, Европа Хоризонт. Разбира се, Мария Кюри е програма, която се съотношава върху най-високите постижения, но има и други идеи, т.е. да се предвидят и други аспекти, като разширяване на на обхвата на програмата. При всички положения Европа ще стане по-силна, ако хората могат да се движат свободно и безпроблемно. И тук отново се връщаме на основната идея, че всички ще спечелят, ако Обединеното кралство остане в тази програма. Благодаря ви. Grazie. E ultimo intervento uh, a lei, prego. Yeah, thank you very much uh, again for the opportunity to speak. I think I hope I made clear that on behalf of the благодаря ви. Надявам се, че стана ясно, че от гледна точка на фармацевтичната индустрия ние искам, ние сме, подкрепяме да сключваме някакво споразумение с Обединеното кралство. Всички данни, които цитирах, само олицетворяват нуждата от допълнително сътрудничество между Обединеното кралство и Европейския съюз господин Ника, госпожа Муди и госпожа Грифин казаха, че да, не трябва да се обръщаме само към вас като тъй като вие в Европейския парламент и въобще Европейския съюз като цяло си дава сметка за проблема и за данните, които ви цитираме, но като Британска асоциация ние сме в контакт и с британското правителство. Самото начало им представихме тези данни и на тях, но разбира се, Брексит е много политическа тема, така че зад колисите се проявява голямо разбиране, но това не винаги е очевидно отвън, така че само това мога да кажа от а, моя страна. Господин Певър, да, действително за нас като отделни компании не е проблем да се, да се справим с логистичната част на доставките, но все пак ние сме индустрия, която работи с много дълги цикли и за две години е, няма да успеем да прехвърлим всичко, което трябва да бъде преместено. А друга тема, много важна, може би от философска гледна точка, е, че в Европейския съюз с участието на Обединеното кралство говорим за полезни взаимодействия. Непостатно разработваме съвместни стратегии за развитие през последните 20, 30, дори 40 години, ако искате. И сега с превръщането на Обединеното кралство в трета страна ще трябва да говорим за разграничаване и разделяне на производството, а мисля, че за всички е ясно, че споделянето и обединяването са по-полезни от, и полезните взаимодействия са по-полезни от а, а, разграничаванията. Моля да ви помоля да си сложите слушалките. Бих искала да ви помоля за една услуга. Най-напред бих искала да ви помоля да ни изпратите вашите PowerPoint презентации изпратете ги на секретарията и също така ще ви помоля да ги допълните с а, резюме на изказванията ви. Това ще бъде много полезно за нас, така ще може да изпратим презентациите и тези кратки синтези на изказванията ви в рамките на страница, например. Моля ви да изложите по този начин основните проблеми и основните решения, които ни предлагате. Относно стипендиите, по действието Мария Кюри. Тъй като работите заедно с Европейската комисия, бихме искали да разберем предвид, че в новата програма отново поставяме акцента върху върховите постижения и по отношение на отпускането на субсидиите, как можем да, изпус... да избегнем а, разпокъсването и да гарантираме по-добро полезно взаимодействие между отделните програми. В противен случай всички финансови средства, които а, заделяме, ще подпомогнат а, отделни лица, вместо да работят за тези полезни взаимодействия. Още веднъж много благодаря за изказванията. За мен поне те бяха много интересни. И ако може да ни дадете резюмета в писмен вид, ще ги изпратим на колегите. Mentre le nostre ospiti si allontanano, penso che possiamo passare alla... Докато нашите гости напускат, ние можем да продължим. Господин Каринш трябваше да ни говори за триалозите, а, а също и а, е, господин Занонато. Може би да се обърна към него. Да, съвсем на е, кратко. Третия триалог. Е, утре Имахме и технически срещи. Имаме напредък в преговорите и се надявам, че след третата тристранна среща ще можем да докладваме за успех. Позицията на парламента за е, енергийния регулатор е основен момент трябва и да определим методологията, която съвета поставя под съмнение. Тук винаги Става въпрос за е, нивото на правомощия, които страните членки са готови да дадат на Европа. Предлагаме и модел за изготвяне на националните планове, за да може да има последователност в анализа на мерките. Мерките за сътрудничество също и за компенсации формулирали сме водещите, линии, е, водещите принципи, които са солидарност, както и основните механизми за, комп, за компенсации. Компромисите все още не са удовлетворителни, защото не се споменава, което е много важно – че трябва да има, да се спазва задължението да бъдат следвано европейското законодателство и да се спазват ангажиментите за борба с климатичните промени. Регионалните координатори трябва също да се включват в формулирането на националните планове, за да има последователност това са така основните моменти, които ще са в центъра на неформалните ни срещи преди триалога утре. Все още не сме постигнали споразумение, но се надявам, че ще постигнем положително развитие. Благодаря на дълкладчиците в сянка, които ме подкрепяха. Благодаря и на председателя на парламента Бузък, който присъстваше. Благодаря. Ако няма изказвания, ще приключим с тази точка. Е, бон шанс за утре. Господин Петерсен ще говори за триалога за Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори. Заповядайте. Благодаря. Много накратко трета среща имаме днес в 8 часа. До сега два триалога сме провели. Не мисля, че ще можем да приключим, за съжаление, днес. Но със сигурност ще ни трябва поне още една среща, предвидена е за 11 декември в Страсбург. Но днес вечерта се надяваме да изчистим някои от оставащите текстове, които е, все още не са довършени. А е, вероятно ще трябва и да се съобразим и с е, резултатите от триалога за енергийните пазари и съответния регламент. Ще видим там какво се е получило. Там преговорите не са много напреднали. Тоест, напредваме и така, няма да успеем времето, което е, го бяхме предвидели първоначално, но смятаме, че и днес вечерта ще е, отбележиме успех. Благодаря, е, бон шанс, е, приятна работа за днес вечерта. И последно, съвсем накратко, резюме, което ще получите в писмен вид за среща в Милано между 19 и 23 септември на едно е, универсално изложение – там работихме за различни про, по, проекти. Университет, болници, научни полюси, т.е. точки за развитие. Всичко това ни даде възможност да огледаме прогледите за цифрова Европа и да установим, че всичко върви добре. Добре се очертават и процеса на вземане на решение. Другото посещение е, в е, е, така, щаба на Лео, Леонардо. Там ни демонстрираха също много постижения. От главна важност е тази институция за Италия. След това направихме посещение в един център за иновации, инкубатор, известен на комисията. Не знам дали тук има техни представители, но си струва да се знае. Става дума за един инкубатор, който има съвсем различна функция всъщност, да се занимава с е, новосъздадени е, компании, но и работи за предприятията в е, района. Там се развива един проект в подкрепа на предприемачи, които вече работят. Има проекти за здраве, енергийна сигурност и много други. Тоест, един а, малък инкубатор с около 200 новосъздадени компании, но там има какво да се научи. Колегите, които бяха с нас, бяха изключително удовлетворени от тази визита, много интензивна. Разговаряхме до късно с тях, така че не беше просто визита. Много работа свършихме. И следващото ни заседание всъщност е утре в 9 часа. Продължаваме. Тогава в, с едно съвместно заседание с Комисията по транспорт. Залата няма да е същата. С 50 ще ви изпратиме съобщение. Благодаря ви и до утре.